Uh, Дами и господа, колеги, заемете местата си. Никога не съм, не съм си мислил, че ще бъда председат, че ще председателствам заседание на Вашата комисия. Елмар Брок ще бъде тук след 10 минути и моето предложение беше е, председателят е, Бузек да поеме председателството, защото е с няколко дни по-възрастен от мен. Заедно с това обаче, е, аз съм дуаен сред всички депутати, а изглеждам по-възрастен от вас. И за това имам честа да приветствам всички вас с добре дошли, което за мен е удоволствие. С огромно удоволствие приветствам с добре дошли негово превъзходителство, министрът на външните работи Насар Жудех, министър на външните работи на Хашемитското кралство Йордания. Моля за вашите аплодисменти. Много се радваме, че тук е и вашият посланник. Ценим високо работата, която върши вашия посланник. Много сме доволни, че Негово Величество скоро ще посети Европейския парламент. И така, дами и господа, колеги, аз повече няма да злоупотребявам с възможността да говоря пред вас. За кратко ще бъда скромен слуга. След като дойде Елмар Брок, аз ще напусна това място и за последен път ще председателствам стане тази комисия. И така, Ваше превъзходителство, заповядайте. Благодаря много, господин председател Пьотеринг. Така и ще се обръщаме към вас. Остават ни 10 минути преди да дойде председателят Бровка и ще свършим важната работа до тогава и когато той дойде, ще отговорим на въпросите. За мен е огромна чест, че съм тук пред вашата уважавана комисия. Последния път беше преди две години. Тогава аз имах честа да говоря пред вас, да изслушам мъдрите думи и да отговоря на въпросите, доколкото им бяха възможностите. Искам да кажа, че и, и двамата господа изглеждате млади, пълни с здраве. Ние разчитаме на вашият опит, на вашата мъдрост в взаимоотношенията ни с Европа и при решаването на множеството предизвикателства. Мъдростта няма цена. Благодаря за тази чест да седя от лявата ви страна. Искам да кажа, че за двете години след последното ми посещение тук, взаимоотношенията между Европ, Европейския съюз и Йордания минаха през няколко много важни етапа. Засиления статут, получен от Йордания в Европейския съюз преди около година и половина, и това е нещо, с което много се гордеем което отразява чудесните взаимоотношения с Европа. И ангажимент от страна на Йордания, която имам честа да представлявам, да продължим по пътя на по-нататъчното укрепване на отношенията с Европа. Следващата е, кръглен камък беше заседанието на работната група Европейски е, съюз, е, Йордания. То, мисля, че много йорданци ще помнят това събитие. проявата на сила от страна на Европейския съюз. Кралят ръководи програм, политическата програма, програмите за реформа и мисля, че представителството на, на различни лица от парламента, от комисията, Европейската инвестиционна банка. Там имаше няколко депутати от гражданското общество, политически партии, медиите чудесна среща. Те е, срещ, те се срещнаха със своите събеседници, с представители на гражданското общество, политически партии, медиите, деловите общности, разбира се, е, висши ръководители на европейски фирми. Имаше среща с държавни е, служители, обикновени граждани, е, и основното събитие беше обяда даден от Негово Величество. Заключенията след е, заседанието на работната група говорят е, не само за солидните взаимоотношения между Европейски съюз и Йордания, но и за доверието на Европейския съюз в Йордания. Европейския съюз вярва в подкрепа за еволюционния процес, който ръководи негово величество в един малко несигурен регион. Това е доказателство за необратимите социално-економически и политически реформи. Ние отбелязваме 10-та годишна от влизането в сила на Сдружението на, за сключването на споразумението Йордания Европейски съюз. Толкова много неща случиха през последните 10 години. Толкова проекти бяха изпълнени, толкова инициативи бяха проведени. Можем да говорим за категоричен успех. Много се гордеем с взаимоотношенията си с Европа. Ние държим да е, правим всичко възможно това, тези взаимоотношения да се засилват. Ние смятаме, че с Европа имаме не само приятелство, а нещо много по-голямо, истинско партньорство. Партньорство, което показва как страна от нашата част на света, в която се проведаха бурни събития, показва как моделът може да се прилага и как взаимоотношенията с Европа могат да се развиват. За мен беше гордост и чест да посрещна баронеса Аштън в Аштън. Пореден израз на приятелството между Европейския съюз и Йордания. Впечатлен съм от работата на Бернадино Леон и всички наши приятели в Европейския съюз и комисията и парламента. И с това аз мисля, че ние сме свидетели на подкрепа за политически процес, който е еволюционен по характер, а и подкрепа за економическите предизвикателства, пред които Йордания е изправена. Подкрепата за проектите, за малките и средни предприятия цялостният поглед към транспортните, водни и други проекти, които ще обслужват не само Йордания, но и целия регион. Всичко това говори за цялостния подход на Европейския съюз. Говорим за постиженията на Йордания през последните години, обсъдихме и предизвикателствата, пред които сме изправени. При всички случаи можем да говорим за много ясно послание не само към Йордания, но и страните в региона. Благодарни сме е, за това партньорство и приятелство. Разбира се, благодарение на всички вас е, в Брюксел, ние, ние сме благодарни за ангажимента ви към цялостното споразумение за свободна търговия мобилността между Йордания и Европейския съюз. Надяваме се, че следващия месец ще започнат преговорите. Дами и господа, не искам да ви отекчавам с информация, която без друго познавате. Аз говоря пред една от най-стъкнатите парламентарни комисии в света, външнополитическата комисия на Европейския парламент. И затова приемам, че говоря не само пред много интелигента, но и много добре информирана аудитория. През, в 2011 година ние бяхме домакини на световен форум. Аз председателствах заседание по геостратегическите сценари с 2012 година. Първото нещо, което казах, то беше предавано на живо бившия генерален секретар на Арабската лига и основният претендент за, пред, за президентството на Египет, Тони Блер и други бяха там. И аз казах, че е глупаво някой от нас да говори за геостратегически сценарий за 2012 година, защото ако през 2010 е, година бяхме е, се опитвали да познаем какво ще стане в региона, една година по-късно нямаше да познаем. Така че, мисля, че няма смисъл да се опитваме да прогнозираме какво ще стане през 2012 година. 2011 година беше много бурна година е, за Близкия изток и Африка. Чуваме и израза, Тарабска пролет. Аз лично бих предпочел да говорим за събуждането на арабския свят. Това не е първото събуждане, но първото събуждане за мнозинството от гражданите. Ние в Йордания се гордеем с това, че 70% от населението е под 30 години. Мисля, че това въжи и за целия близ, близък изток и Африка. Така че това беше страмеж на младите към справедливост, правосъдие, равенство, достоинство, възможности, възможността да участват в изграждането на собственото им бъдеще и възможност да участват в, управлението на собствените им дела. Толкова много от тях бяха лишени от тази възможност, а всъщност става дума а, за неотменимо право. След като бяха лишени от това право толкова дълго, те направиха така, че гласовете им да бъдат чути. И в крайна сметка, ръководителите в Близки изток и Африка, аз винаги е, говоря откровено, ръководителите в нашата част на света имаха три възможности. Първо, знайки, че е, промените са неизбежни, приспособяваш ли се към промените постепенно, институционално а, или пък се съпротивляваш на промените и страдаш от а, последиците, както видяхме в а, много страни. Или пък а, да ръководиш промените се с това, че Негово Величество изпревари, така да се каже, промените. Неговата програма за реформи започна години преди арабското събуждане. Това са факти, не са клишета, нито пожелания, нито пък под хранене на иллюзии. Сега да спрали. Excellency. Thank you very much, Mr. May I continue, sir? Please. Мога ли да продължа, господин? Къде бях? До къде бях стигнал? Това са все факти, с които се гордеем, а именно, че в Йордания, както каза Катрин Аштен, и имаше промени без хаос. Това са изпреварващи политически реформи. И ние осъществяваме програмата за политически и социални реформи от години. Понякога, както каза Негово Величество, е, правихме две крачки напред, една крачка назад. Има много фактори, върху които нямаш контрол, но в крайна сметка ангажиментът е необратим. Йордания е в сърцето на Близкия изток. На Йордания винаги се е гледало като на кръстопът на цивилизациите. Това си остава вярно и днес. Не, че древни и нови цивилизации се опитват да се, се стремят към надмощие, но, в, но Йордания е на кръстопът на Близкия изток и мост между изток и запад, север и юг. Понякога ни питат защо се правят две крачки, направете една крачка назад. Кои са тези фактори, върху които нямате влияние? От гледна точка на политическата реформа, понякога политиката на региона е, се оказва по-силно от теб, когато има няколко войни в регион, в който разстоянията са малки. 2003 година войната в Ирак, 2006 година в Ливан, 2008 в Газа. Понякога трябва да обединиш усилията и вниманието си с оглед на събитията, върху които нямаш влияние. Разбира се, отсъствието на процес на преговори, който да доведе до разрешаване на арабско-израелския конфликт. Това влияе върху темповете на политическите реформи в много страни, не на последно място, страна като Йордания. Що се отнася до економическите реформи, ние непрекъснато напомняме на света, че Йордания си има своите економически предизвикателства, има си своите економически трудности, но в крайна сметка хората трябва да помнят, че Йордания внася 96% от енергията си през 2011 година. Имаше две тежки реалности. Цената на петрола се повиши с 50 долара между септември 2010, април 2011. С а, всеки долар повишение а, се, разходите се повишават с 25%, с 25 милиона. Вторието тежко събитие беше прекъсването на а, газоснабдяването, е, тръбопроводът е, беше е, прекъснат 12 пъти, но всяко прекъсване води до 5 милиона загуби дневно. 140 дни прекъсване по 5 милиона на ден. Можете сами да сметнете и заедно с това има опити за планове за економически реформи по ангажиран начин, но и начин, който отчита събитията на място. Процесът на промени в Близкия изток и Северна Африка може да се категоризира като еволюционен или революционен. Видяхме два примера за революции. Бързи революции, които доведоха до промяна на режима, но с известно насилие, ограничено и контролирано в Египет и Тунис, разбира се, и продължително насилие някои от събитията продължават да се развиват пред очите ни, в Либия, Йемен и, както казах, в Сирия. От друга страна, има еволюционен подход. С гордост мога да кажа, че Негово Величество вярва в силата и потенциала на младеща, в резултат на което Йордания гледа напред – и се опитва да направи това, което е възможно да се областят младите, да станат част от изграждането на бъдещето. Какво направихме през 2011 година? Негово Величество прецени, че арабското събуждане е възможност за страната да ускори плановете за реформа. Да, разбира се. И ще продължим да правим две крачки напред, една крачка назад, поради наличието на външни фактори. Но ангажиментът трябва да се запази и резултатите трябва да бъдат видими и осезаеми. И създадахме Комитет за национален диалог с две основни задачи. Първо, да разработи изборен закон и закон за политическите партии. Целта, поставена от краля за Йордания, той не каза, това не е открит процес, който ще се, ще се осъществява стихийно. Той постави крайна цел, а именно правителство, избрано чрез парламента. Правителство, което представлява а, мнозинството в парламента. За тази цел имаме нужда от съвременен приложим избирателен закон и съответен закон за политическите партии. Унези от вас, които познават Йордания, знаят, че ние от десетилетия имаме политически партии. Знаете също така, че с изключение на една или две, които са организирани с ясна доктрина и платформа, Останалите са партии, които се идентифицират с определени лица или партии, които нямат политическа платформа и имат право да съществуват. Това, което ние се опитваме да направим с закона, е да изградим култура на политическите партии, които да насърчат младежите да се присъединят към политически партии, да работят активно в политиката и те да бъдат е, избрани възоснова на е, избори, при които избирателите се водят е, от идеи. Комисията за национален диалог приключи своята работа в трите месеца, които бяха предвидени. Опозицията прецени, че иска да преразгледа да се преразгледат определени членове на Конституцията. Ето защо казваме, че Негово Величество показа изпреварващ подход. Той каза, не, аз не искам да разглеждам само 29 изменения, искам да преразгледаме цялата Конституция. Той се създаде комисия и след 13 или 14 седмици бяха приети изменения в 40 члена. В 42 члена новият, новата конституция е в сила от септември. Промените в конституцията включват, между другото, за първи път, може би, в региона, независима комисия, която да наблюдава и контролира изборите, парламентарни и общински. Не само да ги контролира и да осъществява надзор, комисията има правомощията да провежда изборите когато законът бъде прият, той се обсъжда в момента, комисията ще има правомощията да определя датата на изборите и начинът по който се провеждат изборите и механизмите, които ще бъде, се прилагат. Ето и това е една област, която говори за нашия еволюционен подход. В конституционните изменения предвид... е предвидено създаването на Конституционен съд, който да тълкува разпоредбите на Конституцията отвъд парламентарните механизми и, съществуващ... и съдебната система. Ние, както казах, разработихме закона за политическите партии Представихме вчера закон за Конституционния съд и след една седмица ще представим и закона за изборите. По този начин правителството ще е свършило това, което обеща и след това парламентарният дебат ще Отбележ началото на нов етап. И така, политическа реформа, економическа, социална реформа, те въжат ръка за ръка. Не може да се провежда политическа реформа без економическа реформа. Ние държим и на двете. Въпреки, че предизвикателствата са многобройни. Липсата на мир и сигурност в региона е източник на загриженост, но Йордания е оазис на стабилността, както мнозина от вас любезно казаха. В... След арабското събуждане хората търсят достоинство, сигурност. В тези условия нерешеният палестински въпрос – нерешеният палестинско-израелски конфликт е източник на проблеми. Наши, нашето становище е ясно. Две, съществуването на две страни въз основа на границата от 1967 година, въз основа на преговори, като Израел и Палестина живеят в сигурен и проспериращ близък изток. Това е нашият подход към проблема. Ето тук искаме да бъдем полезни за онези, които следят усилията през последните 6-7 седмици. Знаят, че Йордания не е просто посредник, нито пък наблюдател. На Йордания е заинтересована страна. Е, проблемите Ерусалим, граници, вода, всичко това е свързано с националният интерес на Йордания. Всички ние сме заинтересовани лица. И когато ние се опитваме да доближим позициите на двете страни, ние го правим, защото твърдо вярваме, че безисходицата през последните години е вредна тя не обслужва ничи интереси и ни отдалечава още повече от решението, което всички ние търсим. Трябва да кажа, че водихме пет кръга проучвателни преговори между израелската и палестинската страна и онези, които видях това, което аз видях, значи атмосферата беше сърдечна, делова, различията са огромни, пропаста е дълбока, но в край на краищата става дума за конфликт от 60 години. Окупацията е от 44 години и не можем да очакваме друго. Не можем да очакваме проблемите да се решават лесно. Трябва обаче да направим така, че двете страни трябва да бъдат събрани на маста за преговори. Има различия в тълкуването в декларацията на четворката. Знаете, че ние сме много доволни от, това, от тази декларация. За първи път е представен ясен график. Четворката каза 30 дни за подготвителното заседание, 19, 90 дни за обмен на мнения по границите и след това 7-8 месеца сключване на рамково споразумение по всичко останало. Тълкуването на двете страни, кога започва 90-те дни, дали започват преди и след 26 октомври, казват ми, че времето ми изтича. Следователно ще говоря още 5 минути. Мирът в Близкия изток е ангажимент за всички. Винаги казвам, че мирът в Близкия изток е мир за цял свят. Това не е местен регионален конфликт, това е глобален конфликт. Обеден съм, че всички искат да чуят за Сирия. Мога да ви кажа съвсем бързо в заключение. Като съсед на Сирия, ние сме изключително загрижени за убийствата, насилието и кръвопролитието. Работим с Арабската лига, международната общност, да направим нещо. Крайният резултат трябва да бъде политическо решение. Не искаме никаква намеса, която да дестабилизира допълнително региона. Искам само да кажа, че има една група, която се нарича Приятели на Йордания в Европейския парламент. С ваше позволение, предпо... искам да изразя предположението, че всички сте приятели на Йордания. Ние гледаме на вас като на приятели на Йордания, гордеем се с нашите взаимоотношения и очакваме те, е, надяваме се те да продължат да се развиват. Благодаря ви за поканата. For... Благодаря ви много за тази встъпителна реч за предоставената ни информация, която по мое мнение е много положителна и показва, че реформи могат да се реализират по различни начини. Може би вашия подход е успешен. Сега ще започнем дебат. Първо ще дам думата на Михаил Галер. Благодаря, Добре дошъл, господин министър, в нашата комисия отново. Радваме се, че сте тук и че може да споделите добри новини за вашата страна. Всички ние желаем най-доброто на вашето правителство в провеждането на социалните, економически и политически реформи, Надяваме се и сме уверени, че този процес ще протече плавно във вашата страна. Обеден съм, че Европейския съюз със своя подход в сътрудничество с вашето правителство, с вашата страна, ще може да допринесе положително към реализирането на тези цели. Вие сте участници в Арабската лига, какво е вътрешна, каква е вътрешната позиция относно кризата в Ливия. Повтарят, е, е, поправят оратори, че става дума не за Либия, за Сирия. Да, за Сирия става дума. Да, има известно сходство в правописа на имената на двете държави. Що се отнася до факта, че Арабската е, лига многократно е заемала позиция по конфликт вътре в държава, членка на лигата. Това не сме го виждали от години и затова е нещо положително. В страна като Тунис, която сега е след революция, има там също проявя, провеждане на реформи. От друга страна има Саудитска Арабия, която е всичко друго, но не е реформаторска държава. Вашето правителство се опитва и активно води реформи във вътрешен план. Всичко това създава различна, различен контекст и дава възможност да се оказва натиск върху режима в Дамаска да се въздържа от проявата на насилие и да провежда реформи. И така, каква е мотивацията на тези толкова три, те толкова различни три държави, давам ги само като пример, да предприемат действия и да водят дискусия вътре в Арабската лига. И още един въпрос за Сирия в каква степен сте готови да приемете. Пак ли обърках Сирия, Ливия? Е? Не. <laughs> Що се отнася до Сирия, доколко сте готови да приемете беженци? Знаем, че Турция се подготвя за приемането на беженци от своя страна. Какво правите вие в Йордания? Колко беженци от Сирия сте приели до сега и дали предвиждате наплив на представители на християнското мълценство. Знаем каква е съдбата на християнското мълценство в Ирак и че много от представителите на тази религиозна общност е трябвало да избягат в съседни страни. Председателят. Да, вие бяхте лош пример, защото не се съобразихте с времето за изказване. Всеки от координаторите ще разполага с по две минути, останалите с минута и половина, защото има толкова много желаща да се изкажат, че трябва всички да имат възможност. Госпожа Гомес. Благодаря, господин министр, че сте тук. Благодаря за това, което ни казахте за вътрешните реформи. Надявам се те да проработят, защото чувам тъжни съобщения от доклада на Freedom House и там Йордания не е представена особено добре, що се отнася до политическите права и гражданските свободи. Така че се надявам реформите ви да проработят. Високо ценим ролята, която играете в международен план и особено това, което казахте вчера, че Йордания ще се присъедини към Конвенцията против изтезанията и за забрана на химическите оръжия. Превръщането на Близкия изток в зона свободна от ядрени оръжия. Каква е препоръката ви към Европейския съюз, що се отнася до отношенията му с Иран? Въпросът ми се отнася до Сирия. Ние високо ценим подкрепата, която оказвате на народа на Сирия Споделете с нас какво е мнението ви за това, как да се помогне на опозицията в Сирия да преодолее своята фрагментираност, тъй като това създава очевидно проблем за бъдеще. И дали Йордания е готова в рамките на Арабската лига да, подго... да подкрепи призив за изправене на президента Асад и на други е, виновници пред е, Международния наказателен съд. Благодаря. Председателят госпожа Нейц. Господин председател, уважаеми колеги, господин министър, от името на групата на либералите искам да ви приветствам с добре дошъл в този парламент. Благодаря ви за направеното изказване. Аз пропуснах първата част и се извинявам за това. Може би вие вече сте отговорили на въпроса ми. В такъв случай моля да, при... моля да приемете извиненията ми. Всъщност имам два въпроса. Ролята на кралицата в Йордания беше много важна за изграждането на гражданското общество и това ме води незабавно до въпроса каква е ролята на жените в Йордания при сегашните реформи. Има ли някои специални разпоредби, които да предвиждат по-голяма равнопоставеност на половете в Йордания? Втория ми въпрос е свързан с Близкия изток и с палестино-израелския конфликт. Бихте ли споделили вашето мнение за сегашното състояние на процеса на помирение, на липсата на такова между Хамас и Фатах и какъв е ефекта върху мирните преговори. Благодаря. Благодаря, господин председател. От името на Зелените приветствам господин министра благодаря за информацията, която засяга най-вече актуалната реформа във вашата страна. Тъй като реформата е важна и за палестинците, които живеят във вашата страна, близо 2 милиона от западния бряг. Е, би ме интересувало как точно е, сте включили населението, включително и това население в е, процеса на взимане на решения. Повече от 200 милиона евро предостави Европейския съюз в рамките на различни програми за Йордания – А, също време се мисли и за едно увеличение до а, 1 милиард. Така че а, бихте ли казали нещо за начина по който ще използвате тези средства? Ще насърчите ли демокрацията, демократичното развитие? И един трети въпрос, който бе поставен и от госпожа Гомеш. Как изглеждат взаимоотношенията с вашите съседи, там където очевидно има ограничения на свободата на словото, на свободата на изразяване на мнението. Смятате ли, че ще има известен напредък в близко бъдеще по отношение на свободата на словото, Йордания също вземаше на доста по-високо място в международните класации, а сега е на 820 място. Говорихте за Арабската лига, говорихте за желанието за реформи. Желаете ли определени промени и в рамките на Арабската лига. Роберт има думата. Сър Роберт. Господин министър, вие представлявате държава, която е пример за здравомислие в региона. Благодарим ви за тази позиция. Имам няколко въпроса. Първо, сега, след като Хамас а, а, разбраха, че е грешка да напуснат а, страната и да бъдат в Сирия. Можете ли да предложите домакинство на Хамас, за да можете да ги вразумите за разрешаване на проблемите в Близкия изток? И на второ място, дали ще проработи сближаването между Хамас и Фатах, като се има предвид, е, че Израел, не само чрез изявленията на министър-председателя, но изобщо чрез политиката му на раздели и владет, е, е, създава условия. Дали при тези условия обаче може да има такова сближаване? В Израел има дясно правителство и малко краен външен министр, какви са отношенията между Израел и Йордания? Има ли а, нещо, което да им пречи? От Европа ние плащаме доста средства. А, и какво е мнението ви за квартета? Все пак този, който поръча музиката, а, трябва да има а, думата. Ако не проработят действията, какво смятате, че трябва да се предприеме, за да има резултат? Е, мистер Майер. Господин Майер. Благодаря, господин председател. Е, добре дошли, господин министр. Моята политическа група също чрез мен ви поздравява като гост на нашата комисия – вие говорихте за арабските държави, за промените в тях. Но тези промени доведоха до издигане на вас на исламисти отчасти. части какво ще се случи в Йордания, ако има е, избори? Е, смятате ли, че ще има е, така превес на исламистските партии след ни проведени избори? И освен това, стана дума за Сирия. Бихте ли приели беженци от Сирия? И още един въпрос. В случай, че има избори при вас, във вашата страна, и започнат реформи, е, повтарям, виждате ли шанс е, исламистските партии да наделеят и да вземат властта? А що се отнася до някои последни изявления на Израел е, за запланувани военни удари срещу Иран, ще ви попитам, тъй като Междувременно е, имаше и една пресконференция, на която участваха и, макар и неофициално признати организации от е, Йордания, които е, говориха евентуално за помощ от международната общност. Какво ще кажете? Благодаря ви много. Бяха поставени доста въпроси, бяха направени доста изказвания. Ще се опитам в максимална степен да отговоря на поставените въпроси. Вътрешната мотивация на Арабската лига. Нещо, което е особено окоръжително, особено напоследък, е, че Арабската лига дава тона и се опитва да решава арабските проблеми вътре в а, арабската общност. Знае, че вие обърквате Либия и Сирия във въпроса, който поставихте, защото именно напредничевата позиция на арабската лига по Либия през 2011 година послужи като основа за международната общност, когато беше въведена зона забранена за полети от Съвета за сигурност, така че се разчиташе на напредничевата позиция на Арабската лига, която постави тона и определи позицията, която позволи да бъдат предприяти действия от международната общност. Така че държавите от Арабската лига не, не казаха, не, ние, ние искаме външна намеса. Ситуацията с а, Сирия е малко по-сложна. Арабската либа, а, лига води дебата и по този въпрос. 7-8 срещи на външните министри на Арабската лига бяха проведени в опит да се намери решение. Непрекъснато се вземат решения. Настоява се съвета за сигурност да приеме арабския план като политическо решение. Видяхме, че беше наложено вето в съвета за сигурност, но като Арабска лига ние искаме да се обърнем към Общото събрание, да намерим решение. Имаме също а, среща на приятелите на Сирия в Тунис с а, двояка цел да се покаже важността на Сирия като тема и на второ място да се проведе тази среща в а, Тунис, а, където бяха реализирани промени през а, последната една година. Мотивацията на Арабската лига, независимо от характеристиката на държавите членки, а, които аз няма да коментирам. Мога да говоря само от името на Йордания, но това, което мога да кажа, че общият показател, ако искаме, е искаме да се намери политическо решение. Не искаме гражданска война в Сирия, не искаме разединение, не искаме да се компрометира териториалната цялост на Сирия. Сирия е много по-сложна. Може би с това отговаряме на някои други въпроси за беженците. Когато говорим за състава на обществото в Сирия. Имаме, имаме демографска палитра, която включва християни, араби, кюрди, суни, шиити, алауити, друзи, сирийци и прочие. Има много мълценства в Сирия, които оформят нужденство заедно алауитите се представляват от президента, от неговото семейство и мнозина казват, това е управление на мълценството над мнозинството и трябва да се промени в бъдеще, но в крайна сметка това, което казваме е, че има опозиция. Не знае дали можем да я наричеме фрагментирана, както беше казано, но въпреки всичко това действително не е много обединена опозиция, съвет, има свободна сирийска армия, има обикновени граждани, които се борят за своите права, дали се подготвяме за вълна от християнски беженци. Не, ние не се подготвяме. В Йордания ние сме благословени, че имаме пълна хармония между християни и мюсулмани от много години. Християнската общност е важна съставка на нашето общество. Затова няма да говоря за отделни а, групи беженци. Трябва да бъдем много внимателни, когато говорим за цифри. Хората пресичат границите сега, те се наричат бежанци, има около 4000 души, но хората, които преминават границата законно, като посетители, защото между Сирия и Йордания нямаме визов режим, те могат да останат за по-дълго и през последните месеци те са над 80 хиляди. Те не се наричат беженци, ние не ги категоризираме като такива, те не са регистрирани от ООН като такива, но има 80 хиляди неюрданци, които живеят в Йордания, които използват вода, енергия, които се използва, възползват от медицинското обслужване, от образователната система. Ние ги приемаме като добре дошли, имаме ръкчани, ние споделяме малкото, което имаме, но все пак трябва да е ясно, че а, това е доста голяма тежест за Йордания. Благодаря, госпожа, за това, което казахте. Може би ще ви изглеждам в отбрана, но въпреки това ще кажа, че като външен министр познавам много добре моята страна, знае какво се пише за страната ми. Не мога да разчитам само на един единствен източник да обяснява какво е положението с правата на човека в страната. Например, Human Rights Watch имат едностранно виждане. Вие говорите за Йордания, за една страна, която с 10-11 страни беше е, засегната от арабската пролет, е, но при нас е, имаше по-плавен преход, ръководен от крали. Никой не беше застрелен, не беше изстрелен нито един куршум. Всъщност полицията защитаваше демонстрациите, които продължават да се организират в Йордания, най-вече с економически искания. Така че няма много примери в нашата част на света, които да бъдат защитавани от полицията и да бъдат гарантирани от Конституцията. Последните промени в Конституцията, това е на, практика ново, нова Конституция, нашия посланник ще ви изпрати копия от нея и тя забранява изтезанията, забранява също събирането на доказателства чрез мъчения. Това е друга а, любима тема. Human Rights Watch дойдоха, когато бях министър на информацията. Дойдоха и когато бях министър на външните работи и те искаха да посетят затвори, така че ние им казахме, че имат свобода да, да посетят който затвор желаят. Във всички, всички затвори, това беше преди 4-5 години, или реабилитационните центрове, които посетиха, се оплакваха, че имало един полицай, който е превишил правата си, а, като а, е а, бил един от а, арестуваните, което не е приемливо, но това беше само а, един а, случай. Имаше други искания, че няма достатъчно развлечения за затворниците и прочие но те не бяха толкова съществени, така че Йордания е една от малките страни, където те могат спокойно да посетят всички тези заведения за лишаване от свобода. Когато имате обаче политически чадър, който се опитва по всякакъв начин да не допусне такива нарушения, има малка вероятност да се случат такива е, неща. Аз няма да разглеждам Human Rights Watch е, като единствен източник. А, вие всъщност е, говорихте за Freedom House. Да, извинете, че сбърках. Относно Иран и отношенията ни с Иран. Надявам се Human Rights Watch да не остане с впечатление, че имам нещо против тяха. Имам пълно уважение към всички. Но все пак хората трябва да дойдат и да видят на място какво правим, да се запознаят с новата ни конституция. Иран е тема, която се обсъжда в нашата страна. Имаме, че всяка държава има правото да реализира мирна ядрена програма, но има доста напрежение, свързано с сигурността на държавите от залива, както и намеса във вътрешните дела на някои страни. Мисля, че веднъж за винаги, винаги трябва да се разреши проблема чрез диалог, да се опитаме да избегнем военна ескалация. Това, което ни безпокои, че реализирането на военна ядрена програма на Иран може да доведе до надпревара в ядреното въоръжаване на региона, което ще доведе до създаването на много разрушителни оръжия. Йордания играе много важна а, роля. Кралицата играе много важна роля в обществото ни. Женските организации, представителството на жените в парламента, в правителството, в гражданското общество показват, че в Йордания се зачитат правата на жените. Имаме комисия, която отговаря за правата на жените. Гражданското общество в Йордания е пример, когато говорим за формиране на правителства, за избирателния закон. Те са много активни, те участват в националния диалог, също и в Кралската комисия за преразглеждане на Конституцията. Що се отнася до помирението между Фатах и Хамас, аз се срещнах с президента Абас след връщането му от Израел. Втората среща създаде някои трудности. Проблемът се отнася до участие или не в изборите. Господин Абас каза, че той е готов да поеме поста министър-председател да не се ангажира с една или друга фракция. Членовете на правителството обаче трябва да спазват политиката, да приемат принципите на квартета, да се откажат от насилието. Така че нещата не изглеждат толкова лесни на този етап. Ясно е, че Абас счита, че помирението не предотвратява търсенето на мир. Трябва да има единство в палестинските редици, за да може да се решат и останалите предизвикателства на Западния бряг и в Газа. Относно реформите и че има дискриминация срещу палестинците в Йордания или пък, че те са в необлагодетелствено положение. Аз не съм съгласен с тази констатация, защото Палестинците от йордански, юрданците йорданците от палестински происход са съществена част от нашето общество и не считам, че те а, са дискриминирани, но ще взема предвид казаното от вас. Трябва да имаме предвид едно важно нещо, че Йордания се състои от най-различни общности. Имаме палестинци от Газа, от западния бряг, имаме бежанци, други, които не са бежанци, има такива, които имат йордански паспорти, но това не ги лишава от възможността да изберат да се върнат, ако решат, че е настъпил такъв момент. Това е един от основните въпроси за преговорите между палестинците и израелците, независимо дали става дума за частния или за публичния сектор, палестинците са представени, така че е доста неточно да се твърди, че има дискриминация срещу тях. Що се отнася до представителството им в парламента, тук могат е, да се поставят някои въпроси. Кралят заяви публично, че в е, новия закон за изборите ще отчете в по-голяма степен, с по-голяма точност демографските реалности. Дали помощта за Йордания е свържена, свързана с е, определени условия, дали от е, Саудитска Аравия или Европейския съюз, няма никакви такива условия, нито положителни, нито отрицателни. Миналата година ние получихме повече от 1 милиард долара от Саудитска Арабия и се питаме какво се е случило с тези милиарди 400 милиона. Така че, когато говорим за доставките на газ, за прекъсването на доставките и прочие, това е един от нашите основни проблеми. Към това можем да тук можем да споменем също и други проблеми. Имаме проблеми с безработицата и прочие, така че средствата, които получаваме от Европейския съюз, Саудитска Арабия, отиват за решаването на подобни проблеми. Ние искаме по-скоро да да водим реформи, вместо такива реформи да бъдат налагани отгоре или отвън. Ние ценим това, което правят страните. И тази помощ към нас също се разглежда и като оценка за това, че се провеждат реформите по плавен начин, без насилие. Някой спомена за свободата на медиите. Бих искал да отделите поне половин час някога през едните дни а, и да посетите някой от нашите вебсайтове. Бих ви насърчил да положите такова усилие. Нас ни критикуват, атакуват, Понякога има неверни твърдения. Това, което се опитваме да направим, е да предложим на журналистите да вземат предвид, че това не е свобода. Свободата изисква точност на информацията и търсене на истината. Ако погледнете какви свободи имаме в Йордания, за вестниците, за вебсайтовете, ще видите, че това е свобода, която може би надхвърля свободата, с която разполагате в Европа. И така. Ние осигуряваме подслон. Дали ще предложим подслон на Хамас? Някои от лидерите са от йордански происход. Преди 1999 година те имаха свои офиси там, но не и сега. Изобщо не се говори за, за подобно нещо. Вече описах представата ни за помирение. То не е толкова лесно. Президента Абас работи в тази посока. За отношенията ни с Израел. Такива отношения има. Ние сме стратегически ангажирани с мира, с Израел. Това е мир, който е полезен и за двете страни. Идеята беше да имаме цялостен мир. Може да имаме регионално сътрудничество, регионален просперитет. Това е нашата цел за ислямските правителства. Някой постави въпрос за ислямски правителства. Да, само да отговоря на този въпрос. Дали в Йордания ще има ислямско правителство, не знаем дали това ще стане, защото ще приемем закон за изборите, ще проведем избори и те ще определят кой ще управлява Йордания. Ние имаме монархия, ние даваме пример за монархия, която време с това е и парламентарна демокрация. Когато гледаме за, към е, арабската пролет, и е, ислямските правителства, ние вече сме били а, на такъв етап в а, Йордания. Мисулманското братство съществуваше а, като част от политическия живот повече от 60 години, от края на 80-те години, през 98 година, имаше 22 депутати от мюсулманско братство. Така че те работят в системата като политическа партия, като част от политическата система за хора, които печелят избори, които заседават в парламента, така че за нас това не е някаква новост. Може би за другите е. Thank you, Mr. Chairman. Although I'm not a member of this eminent committee. Не съм член на комисията, но съм член на групата за приятелство с Йордания, както и много други колеги. Без да повтарям думите на господин Робърт Аткинс, аз съм член на групата, защото отдавна гледам на вашата страна като на пример за стабилност в несигурен регион. Хареса ми това, което казахте за промяна без хаос. Мисля, че това говори убедително за процеса, през който преминава вашата страна. Бих дори добавил, че можем да кажем промяна без кръвопролитие, което е различно за това, което се случва в Сирия. Сирия е, предизвиква сериозна тревога сред всички нас. Приветстваме активното становище на Арабската лига, но бих искал да ни кажете как смятате, че трябва да се сложи незабавен край на кръвопролитието. То не може да продължи. В заключение, господин министър, нашите институции как смятате, че могат да подкрепят важният процес на изграждане на демокрация, през която преминава вашата страна? който ни го описахте преди малко. Каква подкрепа можем да ви окажем? Благодаря, господин председател. Добре дошли, господин министре. Вие съвсем ясно е, и подробно представихте ситуацията в вашата страна. В Сирия обаче опозицията като че ли е разпокъсана и затова ще ви попитам кой според вас е вашият партньор в Сирия и по време на битките в Сирия като че ли една група се отдели а освен това, говорейки за Палестина и Израел, ще ви попитам как гледате на въпроса за двете държави. В крайна сметка, след тази масивна политика на Израел с заселване на хора в строеж на селища, като че ли няма да остане чак толкова много земя за една самостоятелна палестинска държава. Как виждате развитието в това отношение? Господин Касин. Благодаря, Ваше превъзходителство. Опитът ви в промяна на Конституцията е много важен не само за вас, но и за други страни, които преминаха през арабската пролет. Наша делегация посети тези дни на Либия и бяхме впечатлени от липсата на опит в областта на демокрацията. Най-младият човек, който участва в, е, изб... в каквито и е да било избори в Ливия, на 70... е минимум на 70 години, тъй като 40 години не е имало никакви избори. Обеден съм, че вашият опит е много ценен. Имате ли план да им помогнете да, е, да им помогнете в тази област? Конкретен въпрос е, за вашия принос към Либийската революция и обучение за 10 000 членове на полицейските сили в бъдеще. Тези курсове са много важни. Целта е да реинтегрират бойци обратно в полицейските сили, но в тази страна не съществуват полицейски структури. Има ли програма, проекти, които да им помогнат да изградят основни полицейски структури, така че след това бойците да могат да се реинтегрират в структурите? Уважаеми господин министр, благодаря ви за откровения и партньорски разговор. Е, Йордания е, извършва реформи, Европейския съюз извършва реформи. Всички ние желаем мир и економически растеж. Хубаво е това, че вие можете да ни зарадвате с положителни новини от вашата страна. Как изглеждат нещата по отношение на културния диалог? Какво може да се направи още? Така че действително да говорим за културно многообразие. Не само по отношение на индивида, но и по отношение на множеството хора, обхванати от арабската пролет. Най-напред искам да ви благодаря са откровението, откровените думи пред нашата парламентарна комисия. Второ, когато приятелите на Йордания, ви имате много приятели, бяхме на частна аудиенция при краля. Основният проблем беше събитията в Иран, и а, е, ядрените разработки. Това беше много откровено, Очевидно аз е, няма да представям подробности от е, този разговор, но и, и той изрази загриженост. Според мен, и аз бих искал да попитам дали споделяте това мнение, в настоящия момент нещата никога не са били толкова опасни през последния век. Вие споменахте колко е необходимо да се разреши проблемът между палестинците и Израела. Аз смятам обаче, че това бледне е пред това, което би могло да се случи в по-широкия регион между Израел и Иран. мисля, че ние сме на прага на нещо много опасно. И сме почти на прага на възможност не само на регионална вина, а на по-широка регионална вина. И последния въпрос. Имаш квартет. един въпрос за четворката. Бихте ли ни казали как взаимоотношенията между Арабската лига и четвърката могат да станат по-оперативни. Има много пътни карти, планове за реформа. Мисля, че само съчетания от тях могат да доведат до успех. Бихте ли споделили своето мнение за това какво може да направи Европа като част от четворката, така че сътрудничество да бъде по-плодотворно? Съправяйте. То така говори. Thank you very much. Благодаря още един път за съдържателните въпроси. ще започна от там, където трябваше да приключа. Благодаря ви за това, че споменахте промяната без хаос и без кръвопролитие. Това е Йордания. Това е нашият ангажимент. Това ще си остане нашия ангажимент. Мнозина отбелязаха в началото на арабската пролет. В Йордания имаше демонстрации още преди арабската пролет – което говори за е, свободата на изразяването. Демонстрациите започнаха преди да започне арабската пролет и имаше изненадани от това, че полицията раздаваше вода и сокове на демонстрантите, но всъщност е, винаги сме правили това в Йордания, за Сирия. Как да се сложи незабавен край на кръвопролитието? Знаете, че всички ние е, следим е, с ужас е, събитията в Сирия, не само в нашата част на света и навсякъде. Картините, писъците на майките с децата с, и децата. Може ли някой да си представи такова нещо? Не. Има ли ангажмент от е, всички нас да направим максималното, да сложим край. Да, това се опитваме да направим в Арабската лига. Планът на е, представен от Арабската лига пред няколко месеца за е, изхода от ситуацията беше чудесен. Ние се присъединихме към него и в Арабската лига продължаваме да работим по него, за да предотвратим външната военна намеса, която ще бъде дестабилизираща планът беше доста подробен. Незабавен край на насилието. Край на убийствата, изтегляне на всички военни сили от градовете и връщането им в казармите. До достъп на международните медии, на международни организации, диалог с опозицията – Една от предишните резолюции на Арабската е, лига Последната резолюция от Арабската лига, представен пред е, съвета за сигурност, представя в подробности дори създаването на правителство на националното единство и, на, и какви условия трябва да бъдат изпълнени на място. Мисля, че това е най-добрият вариант. Най-добрият вариант и вчера в моето изказване вчера в съвета по права на човека, аз казах, че не можем да не се стремим към политическо решение за предотвратяване на по-нататъчна катастрофа. Това и продължаваме да правим. Един от моите колеги, външен министр на арабска страна, каза, не можем да продължаваме с декларация, с нови нови декларации, а кръвопролитията да си продължават. Някои призовават за въоръжаване на бунтовниците. В крайна сметка, е, само политическото решение ще сложи край на кръвопролитието. Надявам се, че сирийските власти са разбрали, че не се вижда е, изход и не може да се продължава с е, тези убийства. Един ден ще трябва да да се помириш с хората. По позицията в Сирия, кой е събеседникът, ако погледнете декларацията на заседанието приятели на Тунис, ние не знаем кой обединява всички опозиционни сили в Сирия. Ние не искаме да бъдем част от разделителни линии вътре в опозицията, но докато опозицията не се организира в единно цяло, Сирийският национален съвет е признат като легитимен представител на сирийците, които искат мирно решение. Те имат признание в определен контекст и се надяваме, че този съвет ще бъде представител на обща организация. Има консенсус в света, че израелските селища са незаконни и промените, които се извършват всеки ден, водят а, точно до влушаване на ситуацията. Защото когато започнат да се обсъждат границите на израелската държава, възниква въпросът къде, е, къде минава тази граница. Поради реалността на място, поради незаконните селища, те могат да бъдат спрени само като се сключи споразумение за границите и сигурността. През последните няколко години казваме това. Кралят през 2009 година, когато посетих вашият августейши форум, казах, че ние настояваме за бързо решаване на граничния проблем, така и той да се решава отделно да се сключи споразумение за границите в определен график, не, не за 3-6 месеца. И след като веднъж бъдат определени границите, всеки, който строи отвъд, от другата страна на границата, нарушава споразумението. Мисля, че това е единствения начин. Защото непрекъснато се обявяват нови и нови селища, които а, с които преговорите дерайлират. За Либия. Посетихме страната. Разбира се, те ценят ролята, която играем и помощта, която казахме в труден период миналата година. Изпратихме голяма делегация, ръководена от министър-председателя. Ливия и Йордания имат е, много общи неща помежду си. Защото има много културни прилики. арабите от, е, е, от началото на 13, 14 и 15 век, когато са се придвижили към Северна Африка, създадаха Египет, но те са имали нужда под, от подобна топография заради камилите. Те подминаха, подминали Египет и са влезли в Либия. Ако посетите много а, либийски градове и разговаряте с бедуините, ще видите, че има много а, прилики между тях и бедуините в а, в други части диалектите си приличат и афинитета между юрданците и либийците е факт. Те оцениха нашата помощ и искат Йордания да играе роля. Някои грешат, като говорят за процес на възстановяване. В много случаи става дума за изграждане, не за възстановяване, тъй като се започва от нула. Нямаха конституция, нямаше нищо имаха зелена книга. Ние ще им помогнем с всичко, каквото можем. Ние постигнахме напредък в медицинското обслужване, създали сме полева болница. Така я наричаме, защото беше създадена пред няколко месеца. Тя лекува хиляди либийци, които имат спешна нужда от е, рехабилитация заради вследствие на ампутация. And training, and yes, we will be having some of the new Libyan police trained in, uh, in our modern facilities in, um, in Jordan, and we will be help... Определено ще е, помагаме в изграждането на капацитета, обучение на полицейските сили и може би и в правно отношение Работим с тях и те заслужават нашата подкрепа. Не съм сигурен, че разбрах въпроса. Разнообразие от каква гледна точка? Съгласен съм с вас. Мисля, че разнообразието е онова, благодарение на което арабския свят е толкова разнообразен. В Йордания казвам, че там всички се претопяват, има мисиомани, християни, арменци. И това въжи за Сирия, за Ливан, и е, в по-малка степен за Египет. Но и там има християни и мисиомани. Съгласен съм, че културното многообразие би трябвало да обединява, не да разделя хората. Това е на което държим. Кралят е застъпник на тази идея. Той излезе с инициативи за обединяване на мисиоманите от различни вероисповедания както и мисиомани и християни. Мисля, че богатството в многообразието е нещо много ценно. Мисля, че дойде е, време да престана да говоря, но онзи, който каза, че е, събитията в Иран са по-опасни от когато и да било. Мисля, че напрежението в залива условията, които поставят различните страни, водят до сериозна опасност. Контекстът е много по-широк, отколкото Близки изток четворката и е Близки изток. Да, имаме нужда от формула, така че Арабската лига, Европейския съюз да разширят усилията си дори е, било като част от четворката, било индивидуално. Вие споменахте е, четворката като възможност живота на Тони Блер да е по-интересен. Мисля, че четворката представляват в крайна сметка целия свят и може да бъде ефективен инструмент за налагане на решение, дори и тогава, когато а, хората не могат да стигнат сами. Когато казвам налагане, имам предвид налагане в положителен смисъл. Знаем, че Израел и Палестина имат желание да преодолеят а, препятствията. Толкова често се е случвало е, в миналото казваха, ако не могат сами да им помогнем, и трябва да им помогне. В света ще стане много по-сигурно. Съжаля... Благодаря ви за времето. Съжалявам, че не съм прекалил. Благодаря, господин министър, за мислите, за отговорите. Мисля, че този дебат трябва да продължи. Много е важно да се съчетаят реформите и стабилността във вашата страна за да се засили за да се постигне повече напредък. Мисля, че полаганите усилия ще доведат до успехи, ще бъдат пример за целия регион. Well, my friends, we have to continue and we have a... Скъпи приятели, трябва да продължим работата ни, защото имаме график. Трябва да успеем да приключим до 6.30 по всички останали точки. It's always difficult with celebrities, you know. Винаги е сложно, когато има известни личности, Okay, so now <coughs> we go on with the... Сега ще продължим с е, разисквания по доклада за напредъка на Черна гора. Господин Танък е, е тук и ще му дам думата за 5 минути, моля. Благодаря, господин председател. Тук е много шумно в залата все още. Това е втората ми резолюция и Продължавам да твърдя, че Черна гора е сравнително ясна страна, що се отнася до наблюдаване на предъка и за присъединяване към Европейския съюз в сравнение с съседните страни. В този случай малкото действително е красиво. През 2009 беше въведен либерализация на визовия режим за шенгенското пространство. Споразумението за асоцииране и асоцииране влезе в сила. Страната през 2010 стана официално кандидат за присъединяване. Но беше отложено стартирането на преговорите, което беше разочароващо за страната. Според мен това беше политически мотивирано решение и беше взето под натиска на някои от големите държави членки, а не толкова зависеше от напредъка, постигнат от Харватия. Бяха очертани 7 ключови области и Черна гора работи много усърдно за разрешаването на проблемите в тези области. Това беше признато от комисията. Тези области са подобряване работата на парламента, избирателната рамка, професионализъм в администрацията, което което е сложно за малка страна. Независимост на съдебната система, борба срещу корупцията, борба срещу организираната престъпност, гарантиране на свобода на медиите и а, сътрудничество с гражданското общество. Аз също се фокусирам върху економиката, трудностите, които изпитва страната. Кризата в еврозоната продължава. Черна гора използва като своя а, валута еврото, въпреки че е неофициално член на еврозоната. Сега има рецесия. Освен това е необходима реформа в пенсионната система, преодоляването на бюрокрацията, създаване на възможности за малките и средни предприятия, стимулиране на растежа. Черна гора през декември миналата година стана пълноправен член на СТО. Тя отговаря на основните политически критерии от Копенхаген, които са условия за присъединяване към Съюза. Те са свързани също с междуетническите отношения, Черна гора, както и други страни, като Македония или Босна и Херцеговина, е сравнително едина страна. Разглеждат се религиозни, дискриминационни въпроси, репатриацията, репатрирането на вътрешно разселени лица, независимост на съдебната система, свободата на медиите, всички тези въпроси са обхванати в резолюцията, те са известни на правителството в Подгорица. Има също въпроси свързани с повече прозрачност в енергийната политика и също обръщане внимание на околната среда, на водно-електрическите централи. Има някои безпокойства в сферата на околната среда и дали това няма да се отрази отрицателно на туризма. В миналото също бяха поставени като проблеми турмоз над журналисти, ограничаване на свободата на медиите. Черна гора сътрудничи с държавите от региона за разрешаването на граничния спор, например с Харватия, координирането на борбата срещу организираната престъпност. Миналата година Черна гора успешно сключи успешни договори за екстрадиция с Сърбия, Македония, Харватия. Накратко, Черна гора е успешен пример и се надявам, че преговорите ще започнат през юни на 2012 година, както беше официално заявено. Ето защо аз предлагам резолюцията на нашата комисия и компромисните изменения, които бяха договорени вчера, обхващат повечето от тези въпроси и включват повечето от 75-те изменения, представени от колегите, което за мен беше изненадащо голяма бройка. Благодаря. Благодаря. Сега искам да дам думата на докладчиците в сянка. Всеки ще разполага с по две минути и моля да се придържате към този регламент. Госпожа Ебрисаджич има думата. Thank you, sir. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. Съгласна съм с господин Танък, че Черна гора е пример за успех. Има добре подготвен текст, така че беше лесно да се работи на негова база, тъй като има широко съгласие сред докладчиците в Сянка. Аз подкрепям всички компромисни изменения. Подкрепям картината, която беше представена току-що от господин Танък. Искам да благодаря на господин Танък и на всички докладчици в Сянка за конструктивната работа и за постигнатото съгласие между нас. Благодаря. Благодаря ви много. Господин Фелдер. Аз също Искам да благодаря на господин Танък. Мисля, че това е балансиран, добър доклад. Имахме много добро сътрудничество по компромисните изменения за съдебната система, за корупцията, за свободата на медиите, за човешките права и прочее. Радвам се, че докладът е пределно ясен, че страните кандидатки трябва да бъдат оценявани на базата на собствените им достоинства и че процеса на присъединяване трябва да е свързан с напредъка на други страни кандидатки. Повечето от изискванията бяха изпълнени за финансирането за гражданското общество. Това финансиране трябва да е по-достъпно. Работата в сферата на равнопоставеността на половете. Тук може да се направи повече, защото жените са силно слабо представени. Особено правата на синдикатите, Не знае дали господин Танък ни подкрепя на 100% в някои от измененията и заедно с зелените с госпожа Луначек направихме други предложения за изменения за правата на ЛГТБ и, и други. И накрая, въпросът е дали сме прекалено критични или дали сме прекалено меки. Аз считам, че ние постигаме един разумен баланс. То, баланс. Този доклад отправя положителен сигнал към Черна гора, че те отговарят в голяма степен на критериите за членство. От друга страна обаче сме критични и много ясни, че трябва да се постигне повече в редица области. Трябва да се реализират на практика реформите с особен акцент върху върховенството на закона, основните права, корупцията, организираната престъпност. Всичко това е от особено значение. Председателят, благодаря господин Вайгел, има думата. Най-напред искам да благодаря на нашия докладчик господин Танък, който положи много усилия. Резултатът е балансиран и положителен доклад. Не съм очуден от множеството изменения. Всъщност те са много по-малко, отколкото можем да очакваме обикновенно. Но приветствам докладчика за това, че работи в тясно взаимодействие с нас и успя да обедини различните идеи в компромисни изменения и за толерантността му към различни идеи. Мисля, че имаме добър пример за страна, която се стреми да изпълни своите задължения, която е постигнала вътрешно единство. по въпросите на европейската перспектива. Поздравявам Черна гора за добросъседските отношения и за относителната стабилност, разбира се, има още какво да се направи, за да бъде законодателната рамка на борбата срещу корупцията да бъде приложена на практика. Също така, когато говорим за натискът срещу журналисти, и някои инциденти с пресата, също можем да бъдем критични. Съгласна съм обаче с други докладчици в сянка, че Черна гора заслужава да започне преговори и да тръгне по трудния път на присъединяване към Европейския съюз. Госпожа Луначек, благодаря. И аз искам да благодаря на господин Танък за извършната работа и за представянето на резолюцията и усилията за намиране на компромис. Много е хубаво, че парламентът като цяло е зад идеята на Черна гора да започне преговори преди лятото. Въпроси свързани с правосъдието, корупцията ще бъдат разгледани в рамките на глави 23-24. Заедно с това искам да призная, че във връзка с въпроса, зададен от колегата Ферм, твърде критично ли сме, твърде снисходителни ли сме? Компромис 2 и 3 според мен не са достатъчно ясни повтори, компромис за корупцията, се каза приветства постигнатия напредък. Аз не смятам, че компромисът е достатъчно добър, за да се каже приветства. Мисля, че е достатъчно да се каже отбелязва. И има сериозни случаи на корупция по високите етажи, които трябва да бъдат отчетени. В текста, разбира се, се говори за корупция, но мисля, че приветствам е твърде силно. И много съжалявам, че изменение, което беше внесено от колегата Кукан за корупцията по високите етажи, в който се говори за Телеком Черна гора, вече го няма. Не винаги трябва да споменаваме организации е, или фирми, но в този случай медиите бяха пълни с материали в, по този повод. Аз ще внеса устно изменение. По компромисите за ЛГТБ, Закона за борба с дискриминацията, да, има наченки, но законът не е приложен на практика. Мисля, че целта беше да се каже, привеждане в съответствие с международните европейски стандарти. Това би било по-убедително. И накрая, господин Танък, съгласен съм, че сте включили въпросите с екологията и ВЕЦ и язовирите. Независимо от това, бих предпочела изменението, което внесахме с Ферм, Хайгъл, за електроенергия и ВЕД. Съжалявам, че не го приехте. Ние ще го внесем отново. Ако не се а, засилят тези а, ако не бъдат ускорени в достатъчна степен въпросите, които споменах, се боя, че ще се въздържим. Господин Кукан. Благодаря, господин председател, накратко. Мисля, че нямаме възможност да приемем добър и положителен на доклад. Докладчикът даде сериозен принос за качеството на доклада. Черна гора върви доста добре по пътя на интеграцията и се надявам, че процесът ще продължи да се осъществява гладко и ще бъде възможно преговорите за членство започнат тази година постигнат е значителен напредък, особено в областта на парламента, неговия правилник, избирателните закони с последните изменения на закона за финансиране на политическите партии, но също така и основни области като реформа на съдебната система. Мисля, че ние трябва да приемем един ясен положителен доклад, ние го подкрепяме в следващите стъпки на интеграцията. Искам да поздравя господин Танък за това, че предложи компромисни изменения. Оттеглям своето изменение, както беше споменато от госпожа Луначек, но мисля, че компромисът включва идеята. Компромисите, които бяха внесени, са добри и искам да ги подкрепя. Благодаря. Госпожа Брисагич за минута. Благодаря само. Искам да кажа, че подкрепям категорично всички компромиси. Компромисите, за които говорихме, са обхванати в е, измененията. Господин Кукан отегли онези изменения, за които говори госпожа Луначек. Ние говорим за това как малка група, представлявана от госпожа Луначек, господин, Лунач... Е, господин Танък беше много щедър. И вие сте много добре представени в тези изменения. Ако не сте доволна и смятате, че нещата не са достатъчно категорични, тогава нека да гласуваме вашите изменения и ще видим какъв ще бъде резултата. Мисля, че вие трябва да подкрепите компромисите, тъй като те в голяма степен отразяват вашите а, желания. Господин Ролчек. Аз също считам, че Черна гора е постигнала значителен напредък в изпълнение на основните приоритети. Това, което е важното и което може да послужи за пример на други страни, е, че основните политически сили в Черна гора работят за постигането на тази стратегическа цел и това е нещо, което може да послужи за пример за съседна Албания, да речем. Черна гора е постигнала значителен напредък е, също и в е, стабилизиране на своята економика. Макроекономическата стабилизация е от особена важност, като се има предвид е, сегашната економическа криза в Европа. Докладът на господин, господин Танък много ясно показва, кои са оставащите проблеми в сферата на съдебната система, борбата срещу корупцията, където все още има някои слабости. Но се заслужава да подчертаем, че Черна гора не се присъединява към Европейския съюз от утре. Тя ще разполага с време да се развива и стига политическите сили да отделят нужното внимание на тези приоритети. Аз съм убеден, че след като започнат преговорите за присъединяване, ще продължи да се реализира значителен напредък. Черна гора е отлична новина. Тя е добър пример за съседните страни, например Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия. Искам да поздравя Черна гора, както и господин Танък за неговия доклад. Госпожа Луначек за 30 секунди. Благодаря, господин председател, за да отговоря на казаното. Да, права сте. Има много неща, които бяха прияти в измененията, но ние сме една средна по размери политическа група. Но въпросът с присъединяването към Европейския съюз е, изисква да се оказва натиск върху държавите, които се стремят към членство. Това е нашата политика в Европейския парламент. Аз високо ценя многото неща, които бяха включени от господин Танък, е, но ми се струва, че трябва да бъдем малко по-критични. Господин Танък, е, за да уреди този дребен спор. Няма да навлизам в този спор спор между НП и зелените. Искам да благодаря за работата, която ми беше оказана от как... госпожа Ебресаджис. Ние няколко пъти заедно сме посещавали страната, работили сме по а, тези въпроси. Съгласен съм, че всяка от държавите трябва да бъде оценявана на базата на собствените и постижения. Това е основен принцип за присъединяване към Европейския съюз. В доклада искам да отдам а, нужната подкрепа на различните въпроси, свързани с мерките за борба срещу дискриминацията, правата на жените, на синдикатите, на ЛГТБ и прочие. Когато има проблем, проблема по-скоро е с прилагането на законите за борба с дискриминацията. Но не искам да се фокусираме само от, върху един единствен въпрос, защото това е по-широк доклад, който обхваща различните аспекти на присъединяването на тази страна. Благодаря на господин Вагел. Действително, борбата срещу корупцията създава все още някои безпокойства. Това е въпрос, който съществува в голяма част от Западните Балкани. Сериозен проблем са и неодавнашните случаи на турмоз на журналисти. Госпожо Луначик, вие споменахте компромисните изменения. Ние използваме думата приветства, защото ние приветстваме за приемането на законодателство за борба срещу дискриминацията. Все още проявяваме загрижено за прилагането. Така че това, което приветстваме е, че бе на лице е правна уредба в тази област. Може би това е малко недостатъчно добро разбиране на компромисното изменение. Определен обвинението на определени компании, упоменаването им. Аз а, е, имам предвид това, което казахте за далеко съобщителната компания. Има и други компании, които твърдят, а, че са се занимавали с измами и прочие. Аз а, съм разгледал тези въпроси пряко с а, комисията и с правителството на Черна гора, вместо да ги упоменавам в доклада. Така че няма да упоменаваме всяка една фирма, списъкът е доста дълъг. Освен това, не сме напълно убедени в достоверността на данните на място. Зная, че имате сериозни съмнения, свързано с ВЕЦ и язовирите, но това е важен приход за Черна гора да може да изнася електроенергия, така че отхвърлянето на ВЕЦ е нещо, което не бих приел. Вие може да направите вашите предложения за изменения, аз ще гласувам против тях. Благодаря на господин Кукан за подкрепата ви. Вие сте един от най-големите експерти в парламента по този регион, така че ние гледаме сериозно на всеки коментар, който направите. На господин Ручек, да, сте, напълно сте прав, че в Черна гора няма същите големи проблеми, като съседни страни, например, като в Албания. Черна гора няма да се присъедини към Европейския съюз от утре, предстои да започне преговорите. Когато се отварят и затварят глави, това ще бъде важен момент да се фокусираме върху въпросите за прилагането на приятите закони. В момента сега трябва да се създаде нужната правна уредба чрез приемане на законите в парламента и трябва да видим как ще се реализират тези закони на място. Искам да благодаря за направените коментари и се надявам на подкрепа утре и на приемане на резолюцията. Благодаря. Благодаря, господин Танък. Гласуването ще бъде утре в комисията. В април ще се гласува в пленарна зала. Веднага преминаваме към следващата точка. от доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент до съвета относно реда и условията за евентуалното създаване на Европейски фонд за демокрация Призовавам, давам думата на господин Ламсдорф. Благодаря, господин председател. Това не е препоръка на съвета, е препоръка на Европейския парламент към съвета. Тоест, ние представяме всъщност какво точно разбираме под Европейски фонд за демокрация. Позволете ми в началото да благодаря на докладчиците в Сянка, с които работихме много конструктивно, обсъждахме въпросите през последните месеци. Опитал съм се да работя приобщаващо, колкото е възможно по-приобщаващо. Е, използвам е, новата думичка, модерната дума, за да обединим позициите си. И така от е, повече от половин година вече работим по този проект. Ние вече сме в една много конкретна група. Работната група на Европейската служба за външна дейност също работи много добре. Е, така че вече имаме е, проект е, за статут, който в ю... месец юни най-вероятно ще бъде вече готов. И аз много заведявам, че по този начин ще покажем съвсем ясно на всички какво точно означава за нас Европейския фонд за демокрация. 135 са измененията, които са внесени. Повечето от тях са много конструктивни. Успяхме да разработим 12 компромиса, които междувременно вече са разпространени. Може да твърдим, че до 95% сме се споразумяли. Много е важно, естествено, да постигнем така желаната добавена стойност. Кои ще са бенефициерите на плащания от Европейския фонд за демокрация. Това ще са активисти, организации, които до този момент не са получавали помощ, не са били обхванати от нашата система за подпомагане. Е, било поради това, че не е имал такъв правовен субект или критериите по някакъв начин не са били покрити, не са били на лице. При всички положения е, ние се надяваме е, да създадем един гъвкав фонд, един много бързо действащ фонд. Щом говорим за добавена стойност, Естествено, че е, в е, случаите, в които е много трудно да се отпусне е, пряка помощ от други места, Фондът ще работи в непосредствено сътрудничество и непосредствена близост до съответните бенефициери. Ние в никакъв случай не желаем да има припокриване с съществуващите вече инструменти, най-вече инструментите за демокрация и права на човека на Европейския съюз. В, е, по отношение на е, Европейската служба за външна дейност и посолствата. Знаем, че те са тук в Брюксел, но също времено ние желаем да имаме един инструмент, с който ще можем да работим и директно на място там с съответните организации или индивиди, които според нас заслужават подпомагане. Много широкия консенсус консенсуса в това отношение. Много широк е консенсуса относно политически ангажимент след създаването на ЕФАД. Парламентът би трябвало да участва много активно в структурите на фонда и да разполага с възможности за пряко участие в програмите но естествено и да контролира дейността на фонда. Знаем, че такива фондове и фундации съществуват и в други държави, така че структурите ще бъдат подобни. Един въпрос все още не е получил отговор. Дали политическите партии ще получават помощи от този фонд. Естествено, че нещата би трябвало да се гледат е, е, от призмата, от ъгла на плурализма. Ние ще се опитаме е, да работим колкото е възможно по-плуралистично сега, е, това е въпрос на формулиране на политическите критерии. Дали ще е, продължим да подпомагаме едно движение в момента, в който то тръгне е, е, да става партия. Това е, още не е, е окончателно решен въпрос. Моята политическа група най-вероятно ще се въздържи в такъв случай. Но при всички положения мога да докладвам за един доста солиден напредък и за добро сътрудничество с координаторите от другите политически групи, за което им благодаря. Две минути. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на нашия докладчик господин Ламсторф и да го поздравя за качеството на доклада, както и за готовността за сътрудничество в хода на работа по създаването на Европейски фонд за демокрация. Резултатът е на лице. Е, политическите групи постигнаха съгласие по компромисите. И аз ще ви... И този проект е доста сложен и мисля, че няма особени проблеми с едно изключение. Виждам, че това е окоръжаваща признак. Нашият парламент доказва готовността си да работи. Мисля, че трябва да продължим работа в дух на сътрудничество и ефективност. Създаването на Европейски фонд за демокрация означава, че Европейски съюз ще разполага с инструмент, който да е гъвкав и може да реагира на предизвикателствата, свързани с политически плурализъм, реформите и избирателното законодателство в много страни. Аз ви предлагам да разгледаме по деликатните въпроси и това е списъкът с бенефициентите по време на дискусиите докладчикът, както и много депутати, ни напомниха, че е много важно да подкрепим финансово всички продемократични фактори в страните в преход. Подкрепям напълно тази идея. Ние постигнахме съгласие за първата част на компромис номер 5 и включваме в списъка на бенефициентите множество фактори, като политически активисти, НПО, блогъри, и социално ангажирани творци. Заедно с това, по, пак по този деликатен въпрос, смятам, че страните, които се готвим да подкрепяме, би те държат на своя суверенитет. След интензивен дебат в групите, аз поддържам позицията да не подкрепяме политически партии пряко, независимо от това дали става дума за нови партии или не, тъй като има особен риск Европейския съюз да бъде обвинен в намеса. Компромис 5 ще бъде гласуван отделно за запазването на, или не на политическите партии в списъка на бенефициентите. Драги колеги, аз ще приключа, като ви напомня една цел, която не бива да забравяме. Този фонд трябва да бъде важен инструмент на външната ни политика и, да, и следователно трябва да може да се използва бързо и за ясно определени цели. Госпожа Гомеш за две минути. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че е, достигнахме до този напреднал етап. Мисля, че аз бях първият, който през 2010 година изразих необходимостта от Европейски фонд за демокрация. Много се радвам. Искам да кажа, че сега говоря от името на групата си, не само собствено име, и говоря от името на Вероник Декайзер, която не може да дойде тук, но която работи много активно по въпроса. И двете поздравяваме Александър Ламсдорф Поздравяваме и докладчиците в сянка. Имаме широко споразумение, има разбира се някои древни нюанси, които са важни. Най-важният за моята група е със средствата за политическите формации. Мисля, че има споразумение с другия докладчик и докладчите в сянка. Също така по въпроса за читането на политическия баланс на ниво Европейски съюз. За нас това е много важен въпрос. Също така и по въпроса за политическите партии. Възможно е да има различни становища. Докладчикът в Сянка Вероник смята, че е, би било по-добре да не се предоставят средства пряко на политически партии, а на други активисти преди да се, да се обединят в политическа партия. Аз лично би казала, зависи. Е, необходимо е да се запази политическия баланс на парламента. Представете си, че че сме в е, Южна Африка преди края на апартейда. Щяхме ли да имаме съмнение, че не бива да финансираме Африканския национален конгрес? Е, доволни сме от намерното решение за участието на жените, бюджетния контрол, който Европейският парламент е, трябва да осъществява и средствата трябва да се предоставя след консултация с делегациите и с представители на Европейския парламент – това е въпрос, който все още следва да се обсъжда. Политическия баланс е много голямо значение. Госпожа Лезинг, две минути. Благодаря ви. Ще потвърдя становището си. Много критично се отнасям към този Европейски фонд за демокрация, който според мен е една твърде проблематична структура. Този фонд не е в съответствие с международно-правните е, принципи, не отчита суверенитета на държавите и представлява едно е, много драстично посегателство върху именно този държавен суверенитет. Според мен ясно става, че авторите на тази идея преследват и определени е, цели и намерения, които при всички положения, според мен, нямат нищо общо с принципите на демокрация. Независим прозрачен контрол, това е нещо, което е изключително важно. Първата част на компромис номер 10 ще бъде подкрепена от моята политическа група. Там се казва, че трети независим орган би трябвало да оценява дейността на фонда и да контролира всички плащания, които се извършват по линията на фонда. Затова е, внесохме не само е, изменения в този дух, но и някои други технически изменения. Господин Петеренк има думата сега. Благодаря, господин председател. Аз ще благодаря на докладчика граф Фламсторф за извършената от него работа. Очевидно, той е проявил много добра воля и усилия. Е, госпожа Лезинка говори за посегателства върху суверенитета на държавите. Според мен става дума за права на човека и демокрацията и когато чуя, че се говори е, за преди всичко за суверенитета на държавите, е, се чувствам пренесен в едни стари времена и в една друга идеологична, идеологическа обстановка. Извинете ме, е, госпожо, но наистина не мога да разбера е, суверенитет на суверенитета ли е на първо място за вас или правата на човека и демокрацията. И така, колегата Ламсторф вече спомена за това, че се работи по проекта за е, статута. Естествено, парламента ще може, надявам се, да внесе съответните текстове, да включи тези текстове в статута, които ще му дадат възможност за надежден контрол. В никакъв случай не бива да допускаме дублиране с е, другите инструменти в областта на правата на човека или Европейския инструмент за демокрация, защото това на практика ще внесе объркване е, и няма да можем е, да използваме средствата по предназначение и целенасочено. Е, много важно е кой ще финансира този фонд, кой какви вноски ще прави в него. Освен това, така наречения изпълнителен комитет ще бъде съставен по един определен начин този е, изпълнителен комитет е, би трябвало да работи по един ясен и разумен начин с е, институциите на Европейския съюз. В точка 8 е записано, че веднъж в годината изпълнителният комитет ще се събира и ще заседава. Това според мен, поне в началната фаза, след създаването на фонда е, ще бъде твърде недостатъчно. Така че много се надявам, че с е, измененията, които утре, е, дай Боже да гласуваме, ще конкретизираме нещата и ще ги направим по-приемливи. Много важно, естествено, е Европейският парламент от самото начало да работи в тясна близост с фонда и да го контролира. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Благодаря на господин Ламстарф за това интересно предложение и за добре подготвения доклад. Утре предстои да гласуваме текста. Ще подчертая, че е, идеята бе зародена още преди, е, се роди още преди полското председателство, но след това придоби по-конкретна форма. И е, имаше един доклад е, на госпожа Декайзер, е, който е, посочи, че има слабости в е, демократичните процеси и начина по който ние подпомагаме и съпровождаме тези демократични процеси в страните в преход. Видяхме, че съществуват различни гъвкави механизми за е, подпомагане и насърчаване на тези процеси, да кажем Американската фундация за демокрация. Но е, и организации, като, които подпомагаха, да кажем, тук в Европа Солидарност и тя, благодарение на тях, все още не е изчезнала. Важно е във всеки случай да се координират така усилията или да се определят така правомощията на фундацията, на фонда за демокрация, че да не се получава дублиране. В, става дума за страни, бенефициенти, в които няма някаква правна рамка. Няма все още утвърдена демокрация. Т.е. те първо ще се с демократични структури. Така че в този контекст разбирам и опасенията на колегите. Никой не е особено щастлив и доволен е, от правителството в е, Беларус, е, но движението там още не се е изкристализирало истински. Да, има протести, има демонстрации. Все още не е съвсем ясно какво е законно, какво е незаконно, кога, за какво можеш да попаднеш в затвора. Когато си казваме, че искаме да подкрепяме демократичните процеси ефективно, то тогава трябва да си дадем сметка, че е, инструментариума, с който разполага Европейския съюз, не е много гъвкав и не е много е, бърз. Така че в този смисъл ще запълним една празнота. Благодаря, господин Ландорф, за отговора. Благодаря за подкрепата, която беше изразена. Искам да благодаря докладчиците в Сянка или техните представители, защото Вероник сега не е тук. Имахме една точка, по която имаме различни мнения, така че ще гласуваме и ще видим какъв ще бъде резултата. По по-критичните аспекти ще мина на немски. Ще продължа на немски госпожа Лезинг и господин Петеринг зададоха тези въпроси. Извинете, господин Петеринг, че ви слагам в компанията на госпожа Лезинг. Госпожо Лезинг, вие казахте, че вашата политическа група има така, много сериозни възражения. Вие сте говорили и преди това за вашите резерви. Господин Петеринг засегна в изказването си статута и проекта за статут в сегашната му форма. Да, всичко това, за което говори госпожа Лезинг и господин Петеринг, ще намерят отражение в статута. Но, господин Петеринг, как Европейският парламент ще защити своите интереси? Ние на практика правим тази препоръка ако бяхме казали, ей, хора, трябва да създадем някаква препоръка е, или съ... направете препоръка, ние нямаше да бъдем вътре в процеса, а сега ние сме основният двигател. Освен това, е, има работна група, която работи е, в съвета, но ние също участваме в нейните заседания. И освен това, финансовият правилник. Е, предвижда пълна отчетност по отношение както на приходите, така и на разходите. Ние ще спазваме всички правила, които въжат изобщо за всички финансови инструменти. Няма спор по това. Е, желаем да избегнем дублирането. Естествено, от една страна Европейския инструмент за демокрация, Европейския инструмент за правата на човека. Да, гъвкавост, бързина, това ще бъде добавената стойност е, и е, в крайна сметка е, подпомагане на бенефициенти, които до този момент не са обхванати от помощите по линията на останалите инструменти. Това, че сме записали веднъж в годината, че ще се събира съответният изпълнителен комитет или комисия, е така просто, защото ние искаме да си подсигурим поне веднъж в годината среща тук в Брюксел, но в никакъв случай няма да е, се задоволим единствено с е, само едно заседание на, е, и събиране. Не бива естествено да се препокриват и заседанията на тази изпълнителен комитет с заседанията по другите инструменти в тази област. Става дума за инструмент в рамките на политиката на добросъседство. Да, с Република Полша вече имаме някакви такива разговори и договорености 3 до 5 милиона евро. С други съседни държави също много държави членки от е, европейските средства, от европейския бюджет също ще влезат някакви средства. Колегата Брак и други колеги предложиха да помислим и затова не можем ли да включим и Швейцария и Норвегия в този проект, така че да стане проект на Европейското економическо пространство. Това не е лоша идея, мислим по нея. Подпомагането на демократичните движения естествено е нещо много сложно. Ако си спомняте, е, е, в борбата е, срещу апартейда имаше проблеми с подпомагането на НЦ. Ние ще подпомагаме само политически организации, които не използват сила – и са демократични по своя характер. Това е изключително важно. Благодаря за дискусията, благодаря за това, че ме насърчавате и ми помагате. Колега Петеринг, работата продължава и аз много се надявам, че ще продължим да работим в добър дух. Благодаря. Искам да ви съобщя, че госпожа Вероник Декайзер е изпратила измен изменение към компромис 7. Устно изменение към него. То ще бъде разпратено от секретарията, но бих искал предварително да ви информирам, че има такова. Последната фраза предоставянето на нови грантове, които трябва да спазва и заменяме политически баланс с политически плуралитет. Всичко това ще ви да бъде изпратено в писмен вид от секретарията. Сега преминаваме доклада на господин Унгоряно за сключване на споразумение между САЩ и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Господин Оргоряно разполага с 3 минути. Благодаря. Знам, че нямаме достатъчно време. Искам да упростя нещата. Ще започна с едно разграничение, което е полезно. Това, което обсъждаме е ефикасно и какво не обсъждаме относно това становище. Това, което трябва да обсъдим, е позицията на нашата комисия по споразумението от гледна точка на трансатлантическото партньорство и какви са нуждите ни за съвместна борба срещу тероризма. Това ще обсъждаме. Това, което няма да обсъждаме, дали ни харесва или не американският начин на действие – Искам ясно да заявя, че това ново споразумение, което беше договорено в рамките на една година, е съществено по-добре от предходния вариант. Ще спомена само някои от аргументите, не всички. С новото споразумение лицата имат право на доста поправка, заличаване на техни данни, те имат право на административна защита. Метода ПУШ се признава като стандартен начин за предаване на данни. Периодите за съхраняване на тези данни се ограничава. Споразумението предвижда реципрочност. Разбира се, някои от формулировките и решенията можеха да бъдат и по-амбициозни, но ми се струва, че като цяло резултатите са добри, постигат нужния баланс между сигурността и защитата на личните данни. И трябва да се запитаме в крайна сметка, какви биха били альтернативите, в случай, че това споразумение не бъде одобрено. Читам, че без това споразумение нашите авиопревозвачи ще бъдат в затруднено положение, защото те така или иначе трябва да изпълняват изискванията за предаване на регистрационни данни на пътниците на САЩ, но няма да имат ясна рамка, в която да действат. На второ място, очевидно е, че няма да има европейска правна рамка за обмен на регистрационни данни на пътниците с САЩ, но САЩ могат да сключват двустранни споразумения с държави членки, което би означавало, разбира се, че двустранните споразумения няма да бъдат подложени на наш контрол. Затова считам, че това споразумение трябва да бъде подкрепено от наша страна. Има четири изменения, които са по посока да се отхвърля, да не се даде съгласие, но аз не считам, че това трябва да бъде подхода на нашата комисия. Това, което наблюдавам до сега е, че има широко разбиране, макар и на единодушие, по нуждата от утвърждаване на това споразумение. Председателя, благодаря госпожа Гомеш за една минута и половина. Няма съмнение, че всяка страна има право да решава при какви условия допуска лица до територията си. Имаме един прецедент, който всъщност е положителен и това е споразумението за резервационните данни на пътниците с Австралия. За съжаление, не... За съжаление, този прецедент не се... няма отражение тук това споразумение с САЩ не е толкова добро, както споразумението с Австралия, особено що се отнася до защитата на личните данни на нашите граждани. Обсъдихме въпроса с комисария Викстрем в нашата комисия. Не съм убедена, че докладчиците ни показва достатъчно ясно недостатъците в спазването на стандартите. Съгласна съм с докладчика, който казва, че альтернативата е по-лоша. Альтернативата е двустранни споразумения, които САЩ са договорили с националните правителства. Те са много по-лоши от гледна точка на защита на данните на нашите граждани. И е немислимо, разбира се, да бъдат спирани самолети. Трябва да претеглим нещата. И аз съм притеснена от нещо, което установих. Това споразумение следва да бъде одобрено от парламента. Националните парламенти се ратифицират от националните парламенти. В случая в САЩ има това, което те наричат Executive Agreement, т.е. одобрява се от администрацията, а не от Конгреса. И ако прием, че альтернативата е по-лоша за нашите граждани, ние трябва да направим така, че Конгресът да участва в процеса на преразглеждане. трябва да настояваме, така че ако има недостатъци да бъдат преодоляни. Господин Дав, минута и половина. Господин председател, приемам, че изключеното споразумение е, е скромно подобрение на предишното, но не е толкова добро, колкото споразумението с Австралия и все още има недостатъци в някои важни отношения. Обхвата на споразумението не е достатъчно ясен. Особено член 4.4, според който резервационните данни могат да се използват за всичко и Европейският съюз няма да има право на контрол върху този процес. От правна гледна точка е, не е достатъчно убедително и не съответства на законодателството на Европейския съюз за защита на личните данни. Не смятам, че това не е достатъчно добра основа за подобряване на трансатлантическите отношения. Мисля, че може да създаде лош прецедент за бъдещи споразумения за резервационни данни на пътниците с трети страни, чието системи за защита на личните данни са по-слаби в сравнение с Съединените щати. Неприемането на това споразумение, според мен, ще засили бъдещата роля и ефективност на комисията. при участието и в бъдещи дипломатически преговори. В момента, за момента комисията не е, се оказа не в състояние да отговори на строгите стандарти, на които ние казахме, че държим. Внесъл съм изменение, е, с което изразявам несъгласието си с това споразумение. Госпожа Николай за минута и половина. Благодаря, господин председател. Не смятам, че това ще бъде първото споразумение, което спазва стандартите на, Европ... на Европейския парламент. Мисля, че това е едно от споразуменията, в които, при които стандартите на парламента не са спазени. Много е нелесно да вземем решение. Споразумението е по-добро в сравнение с предишното. Вярно е, че подобрението е скромно, но все пак е подобрение ние ще трябва да отговорим на въпрос, на който до сега не сме дали отговор. Докъде защитаваме вътрешната сигурност и докъде защитаваме личните права? Не смятам, че в документа това е оказано достатъчно ясно. Няма съмнение, че има елементи, които могат да създадат трудности при изпълнението на споразумението. Например, правилата за обработка на документите, е, разпоредбите за съхранение на данните, особено за дълъг период от време и тези данни могат да се използват за най-различни цели, които не съответстват е, на нормите на Европейския съюз защита на данните. Едно нещо е сигурно и то е, че трябва да направим така, че европейските граждани да имат високо ниво на защита. Нашата група смята, че всички, че всеки един от нас трябва да реши в съответствие с съвестта си. Аз лично подкрепям това споразумение. Защото то осигурява минимално ниво на защита на личните данни. Благодаря, господин председател. Да, въпросът е много деликатен. Веднъж вече е, работихме по SWIFT, всички си спомнят. Е, сега а, имаме проблеми с акта. Нещата са доста спорни. А в случая говорим вече за споразумение с САЩ и за а, така, многостранно споразумение на държавите членки. От Европейския съюз. Добре, срока за съхраняване на данните бе съкратен, но колко е съкратен, какъв е срока в момента, би ли ни казал колегата? Как изглеждат нещата в е, споразумението с Австралия, за да можем да сравняваме? И още един въпрос. Задържаните или съхранените данни могат да бъдат е, е, Възможен е трансфер на данни. Кой получава тези данни? И след обработването на данните, е, какво става с тези чувствителни, деликатни данни? Става дума за правата на гражданите и за защитата на личните данни – щом се допуска прехвърляне, пренос на данни, значи не става дума за чак толкова е, защитени е, данни. Но на практика ние трябва да направим необходимото, за да не може да се злоупотребява с е, данните. Благодаря, господин Огоряно. Има думата. Благодаря за бележките ви. Ще се опитам накратко да отговоря. Разбирам безпокойствата ви. Съгласен съм, че това е споразумение, което може да бъде подобрено. Разбира се, не можем да си представим едно перфектно споразумение, защото това обикновено са неща, които пораждат спорове. Искам да кажа още няколко думи. Това, което каза господин Геонис, да, а, Гомеш. Да, може би е добре да се включи и Американския конгрес, но те трябва да решат дали го искат или не. На господин Дав. Разбира се, че не всички разпоредни са съвършени, но не считам, че трябва да се прави съпоставка с споразумението с Австралия защото не можем да сравняваме нивото на заплаха за Австралия и това за САЩ. Благодаря на госпожа Николай за нейните бележки относно сблъсъка между сигурност и неприкосновеност на личния живот, нещо, което е много важно, но е доста щекотливо. И трябва отново да подчертая, че това споразумение е по-добро от предходното. Господин Гжип изрази безпокойства за срока на съхраняване на данните. Доколкото знаят, тези данни се деперсонализират след 6 месеца. Постепенно се ограничава достъпа до данните. Данните могат да бъдат съхранявани до 10 години в случай на сериозни трансградични престъпления и до 15 години в случай на терористични нападения. Индивидуалните данни се унищожа. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Сега нека да преминем към следващия доклад развитие на макрорегионалните стратегии на Европейския съюз, практики и перспективи, по-специално в Средиземноморието. Искам да дам думата на господин Салавракос да направи встъпително изказване в рамките на 3 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря първо на колегите, докладчици в Сянка за конструктивното сътрудничество и за внесените изменения, които междувременно обсъдихме. Повечето от измененията могат да бъдат прияти, тъй като подобряват текста и го допълват. Макрорегионите и стратегията за тях бе, бе прията през 2009 година. Става дума най-вече за регионите на Балтийско море, като се предвижда и река Дунав и регионите около река Дунав да бъдат включени в тази концепция. Става дума за една водеща инициатива, която ще ни позволи да реализираме целите заложени в Европа 2020. Макрорегионалната стратегия държи е, естествено най-вече на регионите на Балтийско море, е, море е, Дунав, но и на Средиземноморието. Става дума за това да се опази морската среда, да се постигне безопасност и устойчиво на околната среда е, има се предвид и е, риболова, и е, замърсяването на водите и на е, околностите, като и двете е, цели е, би трябвало да се е, реализират успоредно и ние можем да наречем тази концепция като доста успешна. Има нови макрорегиони, които са особено важни, най-вече в Средиземноморието. <clears throat> юниско е адриатическия макрорегион. При всички положения е, ще се налагат е, допълнителни консултации, съгласуване с институциите на европейско равнище и регионалните институции са координиране на действието. Благодаря още веднъж на всички колеги, с които работихме заедно по това становище. Не става дума за някаква нова структура или нова институция, която така просто сме решили, че трябва да се създаде. Става дума най-вече за нещо ново в съдържателно отношение – така че Европейският съюз да започне да действа по-добре и по-ефективно. Благодаря. Става дума за изготвяне на становище за Комисията по регионално развитие. Ако има колеги, които искат да се изкажат. Госпожа Лопес. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на докладчика за неговата работа. Има няколко изменения от групата на социалистите. които искат да се разширят макрорайоните, специално този макрорайон за целия Средиземноморски регион, тъй като имат обща история. Читам, че един макрорегион би било по-стабилен, ако включи всички европейски държави, които имат излъз на Средиземно море. Имаме толкова много неща, които са общи между нас и тези страни, и това ще става още по-очевидно в бъдеще. Освен това, те поддържат контакти с други средиземноморски страни, например с Марокко в сферата на селското стопанство. Затова е важно да разработваме и прилагаме бюджет, проекти, да осигуряваме нужните бюджетни средства, които да гарантират средиземноморска синергия. Бяха прияти доста от предложенията за изменения от докладчика и се надявам, че те ще обогатят текста. Председателят, т.е. не се нуждаете от, от отговор. Господин Ставракакос, искам да благодаря на колежката. Председателят, аз също благодаря. Сега преминаваме към отчет от господин Салафранка за адхок делегацията, която посети Либия. Председателят се поправя. Извинете, първо е господин Ламсдорф. След това ще бъде господин Салафранка. Извинете ме. Благодаря. Искам да ви разкажа накратко за посещението в Нью Йорк. Три области географски, тематични, институционални. Географски обсъдихме въпросите на Палестина, решен са двете държави, арабската пролет. От тематична гледна точка необходимостта за защита на политиката на ОНЕ, защита на демокрацията и накрая вечният институционален въпрос – за Европейския съюз в ООН. Бяхме там през ноември на съвместна мисия с подкомисията по права на човека. Проведахме отделна среща по въпросите на правата на човека. Нека да започна отзад напред Европейски съюз в ООН. По време на посещението установихме, че има проблем с единния глас на, на Европейски съюз. Чувам, че нещата са се подобрили, но има и известна умора, защото е трудно държавите членки да дават резултати на време. И това е резултат от е, лошата, от съответната политика на Обединеното кралство. Сега, благодарение на усилията на Обединеното кралство по всеки отделен въпрос трябва да има отделно решение за това дали Европейски съюз може да бъде представен от е, е, СВД или пък е, по различен начин, така че вместо координацията да стане по-стройна и да се борим за позицията ни в ООН, Обединеното кралство прави така, че се борим помежду си, след това е много късно, става твърде късно да окажем каквото и да било влияние. За съжаление, това е ситуацията в ООН. Много неприятен случай на обструкционизъм, от който ми е неприятен. Неприятно е и за страните, които търсят подкрепа от Европейския съюз. Това не е така по всички въпроси. Има въпроси, по които сме влиятелни но ситуацията не се е подобрила. Що се отнася до е, молбата на Палестина за признаване, по време на нашето посещение не беше постигнат сериозен напредък, все още се изчакваше. Осем държави членки на света сигурност гласуват за признаване на палестинската държава, но трябва девет. Държавите членки, както знаете, си остават разделени по въпроса. За арабската пролет има силен акцент върху изграждането на капацитет, диференциран подход, което не е изненадващо. Либия изисква различен подход от Тунис или Алжир или Египет. Имаше сериозни притеснения за Сирия още по време на нашето посещение – Очевидно се става дума за престъпления срещу човечеството от страна на сирийското правителство. Постави се въпроса дали да бъде, Сирия да бъде, също Сирия да бъде заведено дело с, пред Международния съд. По Западна Сахара има впечатление за по-отворен подход – Водеха се преговори, но не е дошло времето, но не беше постигнато споразумение по същество. Бразилия, Русия, Индия и Китай си имат своя идея тя се нарича отговорност при защита. В съответствие с резолюция 1973 и намесата на НАТО и други съюзници в Либия. Идеята на бразилците и другите е да има, по -последоват... да има повече последователност при намесата, което отрича дипломацията или е дипломация или сила – Има въпрос, по който постигнахме съгласие за това, че отговорността за защита не приключва а, след края на конфликта. Това е областта на възстановяването по отношение на демокрацията, обичайното а, демокрация, права на човека и така нататък. Смятаме, че имахме добра възможност да оценим изпълнението на приоритетите в е, Нью Йорк. Очакваме да започнем работа по е, препоръките за следващата, последващото 67-то заседание на Общо събрание. Госпожа Андрикен е току-що пристигна. Искате ли да се изкажете за една минута и половина? Да, благодаря. Извинявайте, че закъснях, но трябваше да се изкажа в Инта. Аз участвах в съвместната делегация на Общо събрание на ОНЕ от е, името на председателя. Искам да подчертая значението на участието на Комисията по правата на човека в заседанието на Общото събрание. Разширеното бюро на подкомисията миналата година беше взело, беше взело решение за други дестинации. Вместо Нью Йорк ние решихме да отидем в Конго. Задължи... Необходимо е обаче правата на... Комисията по правата на човека да участва в Нью Йорк в резолюцията за позицията на парламента на 19-та сесия на съвета по правата на човека. Има параграф, подписан от парламента, подписа по-късно. Там се казва, че, според, че парламента смята, че е задължително да продължи с практиката за изпращане на парламентаристи в съответ съвместните заседания на съвета по правата на човека и заседания на Общо събрание на ОНЕ. Въпросите по правата на човека бяха повдигнати на всяка среща. Делегацията обсъди широк кръг от въпроси. Мисля, че те бяха споменати от ръководителя на делегацията. Проведахме среща с Иван Симонович, заместник генерален секретар по правата на човека. Той представяше, представляваше господа Лей. Той разгледа въпрос, свързан с правата на човека от административна и по-съществена гледна точка. Той спомена, че генералният секретар на ООН оказва подкрепа за създаването на пост, виш пост по правата на човека в Нью Йорк. И накрая той подчерта дейността на съвета по правата на човека в Женева и много положителните резултати. Преди три години никой не можеше да си представи подкрепа за специален докладчик на ОНЕ за Иран. Мандатът беше създаден през юни 2011 година, нито пък, че ще има консенсус в съвета по правата на човека за замразяване на членство на Либия. Друг много положително Друг много положителен елемент е приемането на идеята за взаимна критика между държавите членки по отношение на правата на човека. Най- накрая разгледахме въпросите, свързани с правата на човека в Сирия. Там се говори за престъпления срещу човечеството, също така, че въпросът за Сирия ще бъде отнесен към Международния наказателен съд. Много бяха въпросите, които бяха разгледани, но поради ограниченото време ще спра тук. Други колеги, благодаря. Няма. Благодаря за тази информация. Стигаме до следващата точка господин Франка за делегацията в Либия 10-12 февруари. Благодаря, господин председател. Да, доста от членовете на нашата комисия, господин Данджан, госпожа Гомес, която отговаря за връзките с Магреба, господин Качин, който е член на АФЕТ също. Всички Посетихме Ливия на 10-12 февруари този месец и имахме възможност лично да се запознаем с огромните очаквания на либийците след падането на режима на Кадафи. Освен това, видяхме колко големи са нуждите на страната. От една страна има очакване, от друга страна реални потребности. Срещнахме се с Националния преходен съвет, неговия председател. Говорихме за развитието на страната, за сигурността, миграцията, съдебната система. Разговаряхме с редица от членовете на правителството, разгледахме основните проблеми на страната. Основният проблем е сигурността и по какъв начин да се ангажират полицията и армията, как да се подобрят техните функции. Освен това, трябва да помогнем на либийците да контролират дългата им сухопътна и морска граница. защото възможностите, с които разполагат за наблюдение върху границите, са доста ограничени. Европейският съюз разгледа различните механизми в опит да помогне на Либия да посрещне тези неотложни потребности. Освен това, се говорихме и за административния капацитет на страната. Считаме, че Европейския съюз трябва да помогне на страната да създаде механизъм за стабилност, да отговори на нуждите от подобряване на сигурността. През юни ще бъдат произведени избори в страната. Тук също имам някои безпокойства, защото Кадафи и неговия режим управляваха 40 години. Не е имало избори през това време. Хората нямат представа какво представляват изборите, те нямат политическата подготвеност. Европейския съюз и в това отношение може да окаже подкрепа при организирането на изборите в Либия. Трябва да направим всичко по силите ни, за да подобрим информираността на хората в Либия преди провеждането на изборите, както и след тях. новия фонд за гражданското общество в рамките на политиката за съседство ще е съществен инструмент. Това отношение можем да подмогнем също и при създаването на медиите, новинарски телевизионен канал, парламентарен канал. И трябва да се започне от нулата. Има сериозни последици за страната от събитията, психологически и други. Националния съвет трябва да свърши много, за да възстанови доверието сред гражданите. Европейския съюз и в това отношение би могъл да отговори на потребностите. Няма да навлизам в тематиката по правата на човека на този етап. Основната грижа сега е сигурността. Ние Посетихме различни части на страната и констатирахме, че ситуацията изисква да бъде подобрена. Има все още поддръжници на Кадафи. Повечето от тях са под контрол, не са се прокраднали нито в полицията, нито в армията в големи мащаби, но съществуват. И Последно послание към членовете на нашата комисия. Делегацията ни беше добре посрещната в е, Либия. Госпожа Гомеш ще каже нещо повече. Тя е посещавала Либия многократно, включително и по време на самия конфликт. Но основното ни послание към комисията е, че бяхме много добре посрещнати. Властите в Либия бяха много отворени за сътрудничество с Европейския съюз и това ни създава възможност да работим съвместно с либийците. Не бива да допускаме това сътрудничество да бъде затруднено от бюрокрацията. За членовете на делегацията Либия е приоритет. Ние вече Представихме своите констатации на върховния представител и вярваме твърдо, че Европейския съюз може да играе много важна роля в реформата, в преобразованията в Либия и може да помогне на Либия да постигне успех след Кадафи. Първо трябва да се гарантира сигурността, последвана от успешно преминаване към демокрацията. Председателят. Парадоксално е действително, че онези, които а, имат а, ръка върху оръжията, трябва да ги предадат на нещо, което не съществува, да създадат някакъв а, орган, който трябва да събере тези оръжия. Е, това е огромна задача и това е само част от проблема. Госпожа Гомеш. Искам да кажа, че много, че високо ценя възможността да участвам в тази делегация. Ценя и участието на много колеги с различен опит, като докладчик на парламента, който посеща, посети и Бенгази и Триполи. Бях много доволна, че колегите успяха да потвърдят моето разбиране за ситуацията. Както каза господин Салафранка, съм удовлетворена, че, че заключението ни е едно и също. Либия трябва да стане приоритет на нашата външна политика. Това е резултат не само на вече направени вложения през последната година, като подкрепяхме промените. Но това трябва да е приоритет с оглед и на нашите интереси. Успех в Либия може много да промени нещата. И, онва, и ако постигна, и там, това, което се случва там, е свързано с нашите интереси. Сигурността на Либия и е наша сигурност, дори в економическата област, очевидно, Либия е богата страна. И за разлика от много страни в региона, имаше възприемчивост на всички нива. И това не е нещо ново. Била съм свидетел на това от самото начало на възстанието. Всъщност в много отношения либийците искаха да ни кажат, че е, че те имат е, нужда от помощ, е, не пари, те имат пари. Производство на петрол се върна на нивата от преди възстанието. Става дума за изграждане на капацитет. Това е страна, в която не съществуваха демократични институции. Сега големите проблеми са свързани с сигурността. Приоритет приоритетите са свързани с милициите. Милициите няма да изчезнат за една нощ. Това е единственият апарат за сигурност с, с цялата несигурност, която създават. Няма истинска армия, няма полиция и те поискаха подкрепа да им помогнем да, за обучение. И те искат от нас елементарни неща. Една седмица преди годишната на революцията, 17 февруари, хората бяха много неспокойни, защото синът на Кадафи отправяше заплахи. От Нигер в крайна сметка хората е, знаят, че има нов режим новото правителство е временно правителство, ситуацията не е сигурна, правителство не може да, поема, да взема важни решения и хората смятат, че ситуацията на сигурността е свързана с факта, че не могат да платят на милиците, въпреки че имат пари. И те, те ни помолиха, помогнете ни да се организираме. Ето защо е много важно да допълня към казаното от господин Салафранка. С помощта на ООН те са приели избирателен закон. Процесът е много интересен. Този закон предвижда избори през юни. Всички са съгласни, че тези избори няма да бъдат идеални, но това е единствения начин да се избере правителство, което да се възприема като легитимно. Ето защо мисля, че ние ние знаем, че Uh, we should not push because we should not we should know from advance this is not going to be perfect. But it's the only game in town, it's the only way. Изборите няма да са съвършени, но това е единствения начин да се избере легитимно правителство. Хубавото е, че тези избори, тъй там няма политически партии, има много трудности, предвиждат 120 членове на новият новата конституционна асамблея ще дойдат от племенните ръководства, но ще има и немалък брой избрани от партиите. И те ще се е, изградят възоснова на а, баланс между мъже и жени. Един мъж, една жена. Това е много важно в а, консервативна ислямска страна. Този аспект е много интересен и важен и той говори за капацитета, за способността на либийското общество да се организира. И така има много интересни, окоръжителни признаци. Това е причината, поради която Европейския съюз трябва да има постоянно присъствие и да осигурява унази подкрепа, която искат от нас във всички области, които споменават сигурност по границите, разбира се, гражданското общество, медиите и така нататък. Нямам време, но бих искала да говоря за проблемите на правата на човека, затворници и така нататък. Благодаря господин Качин. И след това граф Ламсдорф. Ще говоря словенски. И ще се спра на 6 въпроса. Първото, което според мен е много важно, е, че всички министри, с които се срещнахме и е, заместника на е, шефа на генералния щаб е, е, говориха за това, че нямат достатъчно финансови средства. Много са тревожни за това, че парите от европейските банки на практика не се отпускат, за да могат да разполагат с тях. Една година междувременно от мина, от началото на революцията, а тези замразени капитали все още не са деблокирани. Ние не, нямаме контрол върху нещата. Днес попитах нещо и, и на външните работи на Йордания. Попитах Йордания дали е, би могла да си представи някаква друга форма на помощ. Да кажем, в Либия съществува а, въпросът за а, лустрацията и а, то най-вече по отношение на администрацията, но също времено трябва да си дадем сметка, че не можем да говорим за лустрация, след като там няма администра... администрация. По времето на Кадафи всъщност нямаше някакви държавни структури, нямаше публична администрация. Именно племените властове е, бяха властовите структури, така да се каже. В тях бе концентрирана властта. На трето място. Йордания в момента обучава 10 000 е, бивши бойци е, така че те да се влеят в силите на полицията. В Либия всъщност няма полицейски структури. До този момент е, не е имало такива полицейски структури. Трябва да се започне от нулата. И в този смисъл е, е необходимо да се помогне на хората, за да могат, например, да се интегрират е, тези обучени вече от Йордания 10 000 души е, в е, новосъздадените полицейски структури. Имам известен опит и вие, господин Баска, имате опит с е, военните структури в Либия. Единствената истинска военна структура е, е са военно-въздушните е, войски. Но на практика предстои много-много работа. И още нещо във връзка с неправителствените организации. Надявам се, че и останалите колеги от делегацията ще се съгласят с мен. В разговори с представители на неправителствените организации стана ясно, че те се страхуват от предстоящите избори, защото смятат, че нещата някакси ще се направляват. Целият процес по време на изборите ще се направлява от племените въждове и че те ще се умеят да доминират. Това, което казах на юрданския министр, ще повторя и тук. Най-младият човек, който някога е, е избирал, в момента е 70 годишен. Е, Значи, можете да направите сметка, кога са били последните избори в Либия. По 70 годишните в Либия са тези, които все пак имат някакъв опит като избиратели. Останалите просто не знаят какво значи избор. Политически избори. Ако човек в Либия не говори арабски, е, той е на практика напълно изолиран. Той не може и да разбере какво точно става в Либия. Още нещо ще кажа. Говорихме за ролята на Европейския съюз, на Европейския парламент. Колегата Салафранка вече говори по този въпрос. Нашата парламентарна телевизия може да подготви кратки е, видеофилми, клипове за парламентарната демокрация. Говорихме вече с е, двама от е, служителите в нашата парламентарна телевизия. Те проявиха разбиране към нашето искане. С Кати Ештън също сме обсъждали въпроса. В бюрото на парламента също има разбиране по този въпрос, така че и под самата телевизия ще се говори по тези въпроси. Европейския съюз се ползва с добро име в Либия и трябва да се използва. 60% от е, БВП е, всъщност се реализира не в Триполи, в Бенгази. Това е економическият център. Там е економическата мощ на Либия. Ние би трябвало да организирайки нашите служби, нашите представителства в Либия, да мислим не само за Триполи, но и за Бенгази. Важно е, е това, за да а, бъдем по-близо до хората навсякъде в а, страната. А, консулство ще има и в а, Бенгази, а, не само в Триполи. Става дума за биометрични документи. В крайна сметка а, това е много важно. Защо трябва хората да изминават този дълъг път, да кажем, едно цяло семейство? А, ако консулския отдел е единствено в Триполи, е, едно цяло семейство, включително и децата, ще трябва да изминат пътя е, веднъж до Триполи и после обратно. Е, точно това е. Консулски служби в Триполи, и в Бенгази предлагам аз. Господин Ламстар, да, всъщност нямах намерение да се изказвам, но последната идея за едно общо консулство на държавите членки е нещо много разумно, много смислено, но съм почти сигурен, че Обединеното кралство ще каже не в съвета. Имам. Да, ние естествено ще използваме всички възможности за упражняване на влияние. Имам кратък въпрос към Игнасио. Възможно ли е да се пътува извън Триполи с делегации? Питам, Милициите са, а, си, а, сили за сигурност ли са или не? Това е, имам а, този конкретен въпрос към Игнасио. Ще отговаря на Александър. Външната служба настояваше да имаме охрана и да носим и защитни жилетки, когато излизаме. Да, няма е, сили за сигурност, които действително да, е, така, да работят в истинския смисъл на думата. На практика е, ни бе позволено да напуснем Скъме само при определени условия и сравнително рядко бункера, в който бяхме настанени. Е, тъй като е, в държавата все още не може да се говори за правова държава, няма и истинска полиция, е, трябваше да бъдем подсигурени, те да се каже, и съответно екипирани. Напускайки Триполи, Чухме от нашия шофьор, че един е, така, господин е, с неговите служители, може би е става дума за някаква фирма, всъщност е, контролира е, цялото летище и е, отговаря за сигурността. Преди да приключим, трябва да прием протокола от заседанието на 20 декември. Има ли забележки? Няма. Закривам заседанието. Утре започваме в 9 часа с гласуване. Донесете си карта за гласуване.